I think we can start. Мисля, че можем да се ориентираме към започване, колеги. Уважаеми колеги, госпожи и господа, уважаеми участници в изслушването, ще говорим за сухопътния превоз на товари, тема, която много интересува депутатите, особено в аспекта конкурентоспособност и социални аспекти. Затова сме поканили експерти да ни информират, включително и в светлината на пакета законодателни актове, обявен от комисията с 2016 година. Обръщам внимание, имате време по 10 минути за изказване, защото програмата ни е доста натоварена, а от 17 часа имаме среща с госпожа Еврокомисария Болц. Моля, спазвайте регламента и ми помогнете да проведем е, това важно изслушване, на осмата минута ще подавам звуков сигнал. За вас това означава, че имате още две минути, за да приключите изказването. Първо давам думата на господин Карамицус е, от Генерална дирекция Движение Муф на Европейската комисия. Господин Карамицус, заповядайте, имате дума. Uh, uh, Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря на вашата комисия за това, че организира изслушването на толкова актуална тема. Трябва да даваме отпор на социалната несправедливост, на нелоялната конкуренция в транспорт. Това се повтаря от мнозина различни среди, в това число от мен, ние добре знаем колко предълъг е списъка на социални проблеми в транспорта, но има различни мнения по отношение на това как да се решат проблемите. И още повече да се решат по-европейски. Това е главното ни послание днес. Европейски решения на европейските проблеми. В пътния транспорт се натъкваме на две групи проблеми. Първо, свързаните пряко с условията на труд на водачите и второ, с условията на пазар. Първата група въпроси засяга пряко здравето и безопасността на работа. Да няма достатъчно осигурени условия за почивка, дълго време престой далеч от дома, неосигурено хранене, недостатъчна социална защита. Вторият момент е свързан с незаконни, нередовни условия на наемане, използване на групи, на, на дружества фантоми, не спазване на действащото законодателство въобще. Да видим защо става всичко това. The first thing that probably comes to everybody's mind is the social legislation in road transport. Let us make it clear, the social legislation in transport does not cover other aspects than daily and weekly driving times. Има проблеми, микрофона на оратора изключва. Тук едно от главните решения е, е свързано с тахографите, с строгото съблюдаване на, на режима, е, с е, безупречна работа на контролните органи. През последните няколко години, благодарение на места на Европейската комисия, са публикувани не лоши насоки, макар и да не са съвършени, макар и да се нуждаят от известни пояснения и също така от актуализация с оглед на динамично променящия се пазар. в тази връзка ние започнахме оценка на действащите правила, най-вече за осигуреното време и място за почивка и за споделената отговорност. Започнахме тази оценка е, на действото законодателство, това число това, което е, отваря пазара е, за свободна конкуренция. И тук възниква въпроса за капиталовите изисквания, които се прилагат нееднородно, нееднообразно и по този начин се опоручава конкуренцията. Да, възникват така наречените дружества фантоми. Осъществява се своеобразен нормативен туризъм. Дружества се учредяват формално там, където законодателството е най-слабо или най-зле се прилага. Да видим сега как, как да подобрим условията на труд, да се борим с нарушаването на трудовото законодателство и с опоручаването на конкуренцията. Задачата е трудна, тъй като правомощията са смесени. В областта на социалното осигуряване, например, прерогатива имат държавите членки. Значи трябва да се търси баланс, е, съгласуваност. Във всеки случай не бива всяка държава членка да действа по-отделно и на парчета, и като това крие риска от фрагментиране на пазара. Отново технически проблем с микрофона на докладчик. market and its social rules. As you might have heard on several occasions, this commission is fully committed to promote the social and fair... Ние се радваме, че в сегашния си състав Европейската комисия е заявила привързаността си към решаването на тези проблеми и за създаването на повече и по-висококачествени работни места в сектора. Но Бялата книга за пътния транспорт датира още от 2011 година и сега трябва да видим как заявения ангажимент може да се претвори в действие. Има две групи действия, които вече са в ход. Най-напред комисията обмисля нови мерки, които да предложи в пакет за пътния транспорт през 2016 година. Този пакет ще съчетава инициативи свързани с социалната политика, с пазара и с контролната и правоохранителната дейност. Така че работниците от транспорта равноправно и в пълен размер да се ползват от правата си. Ще се включват законодателни и незаконодателни предложения, свързани с ценообразуването, с пазара и достъпа до него. Ако е необходимо, ще се извърши целенасочен преглед на действащите правила, в това число за професионалната квалификация на водачите. Разглежда се също възможността за създаването на Европейска пътна агенция. Разбира се, всичко това ще бъде подложено на проверка чрез широко допитване до заинтересованите страни. Междувременно ще приключи и оценката на действащото законодателство, както казах, най-вече в областта на условията на труд, на социалната политика. През есента ще започне оценка на въздействието и вероятно през второто полугодие на 2016 година ще могат да бъдат предложени конкретни нормативни предложения. And enforcement. The Commission would like to see a revival of the social dialogue between the ние оценяваме това, че комисията е готова да възобнови социалния диалог с всички социални партньори и тя организира на 4 юни голяма проява, посветена на социалните измерения на транспорта. В нея ще участва комисар Тайсън и там ще се набележат е, първите насоки за постигането на широко съгласие между социалните партньори. Е, казали са ми, че някога в предишен живот съм бил спортен коментатор. Съжалявам, за втори път ми напомнят е, да намалят темпото. Е, преводачите са благодарни на председателя за това напомняне. Незаконният каботаж по-нататък може да породи сериозни нарушения и, и загуба на търговски дял и репутация. В това отношение комисията възнамерява да предложи разширяване на правоохранителните си правомощия, така че е, е, да се предприемат е, наказателни мерки не само когато става въпрос за непосредствена заплаха за човешки живот. може също така да се изяснят допълнително правилата за командироването на работници в транспортния отрасъл. И най-сетне, госпожи и господа, социалната несправедливост и нелоялната конкуренция трябва да бъдат предотвратявани, но не след като вече са факт. Тоест превенцията винаги е за предпочитане, би трябвало да се създаде една култура на законосъобразност. Социалната отговорност е отговорност на всички ни. Европейските институции, националните администратори, социалните е, партньори, товародателите, е, превозвачите. Търсенето на решение по линия на, на, на санкционните механизми първо струва скъпо и не винаги постига търсения резултат. за успешното реализиране на социалната програма в транспорта, ние препоръчваме вниманието да се съсредоточи върху образованието, прилагането и усъвършенстването. Благодаря ви, госпожи и господа, за вниманието. Съжалявам за това, че попрепусках през текста си, но знаете пък, председателят безкомпромисно налага и своя времеви регламент. Още веднъж благодаря за посещението. Зная, че не можете да останете с нас до края. Разчитаме и на колегите. Сега искам да кажа обаче добър ден на господи Збигнев Козаневич, полския министр за инфраструктура и е, благоустройство. Той специално ни оказва че на своето присъствие. Да го видим къде е, за да го поздравим. <clears throat> Радваме се, че сте с нас. А сега давам думата на господин Фера Црипа. А, имате 14 минути. Um... Въпреки, че можех да говоря на холандски, е, ще говоря на английски язик. Така съм свикнал. Ще внимавам с е, времето. Аз се казвам Скипър и а, представлявам Евроконтрол Руд. Защо съществува тази организация? За да укрепи сътрудничеството а, на европейско ниво по прилагане на уредбата в тази област. Имаме 14 членове и 4, 4 страни наблюдателки. Полицейски части се занимават с задачите. Те са наши партньори. Работим в тясно сътрудничество. Е, обучение, хармонизиране на правоохранителни служители, обмен на данни са сред задачите, които изпълняваме. Също така работим по изграждането на общи позиции и хармонизиране. Знаем, че кризата все още продължава. През последните а, години сме загубили 75% за съжаление от нашия капацитет в сравнение с а, период 2011-2012 година. в крайна сметка намерението и задачата ни е да използваме максимално капацитета, с който работим в Европа, за да извършваме нашите проверки. Също времено обаче губим както качество, а, така и а, експертен опит в начина по който извършваме работата си. Ето, виждате на този екран е, състоянието на уредбата и в идеалния и реалния вариант. За съжаление, няма нужда да го обяснявам с е, думи. А сега на този екран виждате пространството европейско с всичките агенции, които работят в нашата област и ни помагат с цел по-добро прилагане на разпоредбите. Умората, превишената скорост са сред основните причини за происшествия. От 2013 година 1,3 милиона са хората, които са пострадали от, в катастрофи, а десетки хиляди са загиналите. Обикновената причина за такива трагични случаи е, са действително тировете и големите камиони. Не защото шофьорите са по-неспособни, просто защото това са е, големи превозни средства. Е, голяма е трагедията, когато се причинява загуба на човешки живот. Какво правим по отношение на периодите на шофиране и почивка. Тахографа е наистина източник на сериозни грижи в Европейския съюз. Около 50 хиляди са регистрираните тахографи годишно, но за съжаление много от тях са манипулирани с помощта на магнити. Магнит може да помогне да се включи или изключи инструмента има и а, проблем, който а, злоупотреба, която се дължи на използване на а, двойни карти, които се поставят в апарата. апарата. И така, цифровия тахограф, дали е спасение или а, не. Цифровият тахограф се разви през 1997-2000 година. Той вече се прилага. Трябва да встигнем до заключение до, къде е, може да се възползваме максимално от него. Каква е основната промяна с цифровия а, тахограф? Изключително много може да помогне в борбата срещу злоупотребите и манипулирането на инструмента. Е, необходимо обаче е, да има обучен личен състав, който да може да засича евентуалните злоупотреби, които са наистина изключително сложни за изпълнение, много интелигентно е, подготвени и извършени. Така че в момента служителите, които работят с този нов цифров тахограф, трябва да получат обучение, което отговаря по сложност на инженерното обучение. И действително това е сериозен проблем за правоохранителните служби. Сегашното положение на нещата съобразно изискванията в областта на транспорта. Липсва яснота, казвали сме го и по-рано. Освен това, е, езиците допълнително усложняват нещата. Понякога държавите членки се крият зад принципа на субсидиарност и това води до неравнопоставеност и е, правна несигурност. Трябва да имаме предвид тези проблеми. Какво е желаното? Към какво се стремим? в областта на правната уредба. Бихме искали да се усъвършенстват нещата, Текстовете трябва да бъдат лесни за разбиране и за прилагане. Трябва да има ясно разписани изисквания, които да се изпълнява. Необходимо е да се направи оценка на новите законодателни актове съобразно а, възможността за тяхното налагане, прилагане на практика. А, жалко, че не можем наистина да извършим това. Имам още време, така че искам да ви кажа, че в момента на 17-18 юни, т.е. през 2015 година в Амстердам, ще проведем нашата годишна конференция, така че използвам предоставената ми възможност да отправя покана към вас да, да отправя мотото на конференцията – интелигентни проверки, инспекции, по-добро спазване, прилагане при по-малко мерки за контрол. Искам да ви уверя, че е необходимо повече е, да обменяме информация. По-настоящем няма е, добра обмяна на информация в рамките на Европейския съюз. Трябва действително да е, провеждаме нашите проверки, но как да ги провеждаме без наличието на надежни данни. Това е от изключително голямо значение. Същото се отнася и за оценката на риска къде ще се проведе конференцията. Много добър подбор е направен, съвсем близо до пристанището, същевременно и на 5 минути от центъра на града, хотел Мовен Пик. Добре, дошли сте. Благодаря. Благодаря много. Спасихте напълно времето. Много ви благодаря. Пристъпваме към следващото изложение на Стислав Кордел от Гданския университет. Е, ефек, ефикасността на единния пазар. Имате думата. Уважаеми господин председателю, госпожи и господа, благодаря за вашата покана и за възможността да споделя някои размисли с вас относно начина по който работи нашия сектор. Разбира се, ние искаме да оценим различните разпоредби. Искаме ли да сторим то това трябва да имаме предвид, че сухопътния ам, транспорт на стоки има своята, своя контекст. Е, свободното движение на стоки и услуги в Европейския съюз, както е, го познаваме в момента, почива върху определени идеи за реализация. За това аз искам да кажа няколко думи за либерализацията. Това е процес, разбира се, е, който има своите отражения. Идеят, е, идеята е да се премахнат бариерите пред вътрешния пазар и да се подобрят условията за свободна е, конкуренция. Това предполага, разбира се, съответна уредба. А това предполага пък от своя страна своя политика и своя стратегия за развитие те могат да изглеждат различно, но понякога това се смята за вмешателство в пазара. Регламентът или въобще уредбата понякога, вместо да либерализира, осложнява нещата. Така че ако искаме да приложим в транспортния сектор либералните принципи, трябва да обърнем внимание, че в някои случаи имаме явления, които пречат на свободното движение на стоки и товари. Целта ни е да постигнем по-голяма свобода на действие, но и свобода за конкуренция, която дава възможност за работа в условия на открит, отворен пазар, както и на пазар на транспортните услуги това, което искаме да приложим в Европейския съюз, предполага е, иновации. Е, като говорим е, за превоз на стоки, трябва да кажа, че в някои европейски държави положението е тревожно хората работят при не само много, как да ги нарека, скромни условия, но трябва да помислим за вътрешната цялост на единия пазар. Така че ако разгледаме сектора, ще видим, че той е много динамичен, без оглед на това дали говорим за големи или кратки разстояния от всичко от факторите, които влияят върху транспортера, трябва да се имат предвид и трябва да оценим и последствията в светлината на нови регламенти. Е, цялостния микроклимат, цялостната среда, в която работят фирмите с оглед на бъдещата им работа е, това за тях е постоянна среда на работа. Нещата изглеждат различно в различни компании, в различни фирми, но е добре бизнесът като цяло да се опита да направи прогнози за бъдеще. Така че тук ние трябва да се съобразяваме с единния пазар и да зачитаме съответните транспортни разпоредби в Европейския съюз, включително пакета, прият през 2009 година и все още не приключен напълно. Освен това има редица нерешени въпроси в Европейския съюз. Това е свързано с правила и разпоредби. Е, трябва да продължим регулацията в условията на Европейския съюз използвайки законодателство от нарични държави членки. Но от друга страна трябва да помислим дали да не направим стъпки към по-голяма дерегулация когато говорим за пазара, е, често се чуват гласове, че имаме свръхрегулация. Всички държави членки имат е, свои разпоредби съобразно своята економическа реалност. Е, достъпът до пазара е достъп до професията Известно е, че в някои случаи се осъществяват каботажни услуги. Разбира се, е, тук цените играят много важна роля. Очакваме новия законодателен пакет по въпроса за сухопътния транспорт. С поглед към бъдещето освен това, нека не забравяме социалния дъмпинг в транспортния сектор. Да помислим върху самата дефиниция. Впрочем, вече знаем, че комисията работи по пакет законодателни актове за сухопътния транспорт. Въпросът е дали наистина се нуждаем от ново законодателство, макар че има конкретни проблеми във връзка с този, тази част от транспорта. Да, необходими са общи принципи, насоки, а и освен това трябва да, сме, да имаме някакъв вид оценка на въздействието на изработваните работни документи. Може би е добре да се изготви бяла книга за ефективността на законодателството в държавите членки, просто за да сме наясно дали това законодателство действа или не. След което ще тръгнем да разглеждаме други форми на уредба ако трябва да бъдем откровенни, е, този сектор е до голяма степен уреден от директиви и регламенти в Европейския съюз. Но дали това е най-доброто решение, особено за превоза на товари? Има различни правни актове, които уреждат пазара в държавите членки, това са, можем да кажем, инструменти на националната политика. Някои от тях могат, може би се нуждаят от промяна е, имат случаи, когато уреждането, регулирането на пазара с правни актове е неприемливо но така или иначе ние имаме разпоредби, които са разработени вече. Те са факт, те са дело на националната администрация. И така имаме различни правни актове от различните сектори. Но ако анализираме тяхната ефективност, вече казах, трябва да постигнем някакъв резултат. Именно за това изготвяме споменатата бяла книга. Е, от друга страна трябва да гарантираме правилното действие на единния пазар. Вече има определени насоки, разпоредби, информация от комисията относно тълкуването на различни правни актове. Накрая позволете да спомена темата каботаж уреден в Европейския съюз чрез регламенти и различни разпоредби. Като говорим за регламента за каботажа, въпросът е дали се нуждаем от допълнителна уредба за бъдеще. Съгласно доклада на комисията за положението на пазара, на операторите на каботажни, предлагащи каботажни услуги. А, като се гледаме по-внимателно, става ясно, че това се гарантира само 2% от операторите по пазарните условия в този област винаги са имали отрицателни последствия. Известно ни е, че в някои случаи работните условия са изключително лоши. Има фирми, които са просто фантоми, един вид почтенска котия, това е факт, но не всички са такива. Е, знаем, че има разпоредби, които вече действат. Трябва да оценим ефективността им. Едва след това ще можем да решим нуждаем ли се от по-нататъчни законодателни актове. Няма нужда да приемаме нови разпоредби. Ние можем да продължим да без да, да разхищаваме време и пари, да действаме в рамките на сега действащото законодателство но все пак е, ние имаме възможност да се справим с тези отрицателни явления. Благодаря. Председателят, благодаря ви много. Е, е, международният транспортен форум е, чрез Луис Мартинес ще ни разкаже за бъдещата работа за 2015 година. Благодаря за поканата, отправена на Международния транспортен форум. Ще ви представим една дългосрочна прогноза от януари 2015 година Става въпрос за нов международен, за нов модел на международния товарен транспорт. Може би не знаете, този форум е междуправителствена организация е, към Организацията за економическо сътрудничество и развитие. 54 държави членуват, е, повечето европейски държави. Сред тях но и други, които не членуват в ОИСР. Става въпрос за така наречен мозъчен тръст, за развоен изследователски институт, е, който обобщава и публикува и статистическа информация. Е, между 27 и 29 май тази година е, форумът ще проведе ежегодната си среща на най-високо равнище министерско равнище е, за разглеждането на най-неотложните въпроси от политически характер. Главната цел на е, това, което ви представяме на този проект е, е да се оценят прогнозните стойности на парникови емисии в два варианта и в зависимост от това дали е, сега съществуващата транспортна инфраструктура ще се запази. Е, за първичната информация се състои от е, търговски или отраслови прогнози от ОИСР, прогнози на брутния вътрешен продукт, виждате, демографски прогнози с източниците посочени моделирането започва с прогнозните външно-търговски обеми по години. Така че е, се изработва е, едно по-детайлно пространствено измерение на транспортната дейност и след, съответно се прави разбивка по видове транспорт, превръща се от стойностно в количествено изражение, т.е. в тонове товари и съответно натоварване на мрежата. И ето, светът е разделен на 294 производствено-потребителски центрове, Обикновено това моделиране е, стига само до пристанищата. Е, сега сме се опитали да е, навлезем и в Хинтерланда, така да се каже, да оценим вътрешното значение и въздействие на международната търговия. И виждате една много подробна мрежа на маршрутите, световен мащаб – различните пътища и магистрали и главни пътища. с капацитет, т.е. пропускателна способност. Виждате, по пътния транспорт, всички гари, мрежа, пристанища и маршрути по водния транспорт по въздушния транспорт посочваме всички международни летища и търговски полети. Всички тези мрежи се свеждат с коефициент скорост по вид транспорт и качество на инфраструктурата. И всички транспортни центрове се обвързват в една мрежа, най-вече чрез главните е, гари и пътни възли в е, всеки голям град. И след това пристъпваме към валидиране на модела по е, базовата линия, т.е. годината 2010. И се вижда добра съпоставимост с по-ранни международни модели. Получаваме аналогични обеми е, на товарите, било то за въздушния или за морския транспорт, както и по въглеродни емисии. They will evolve from 2010 to 2050 in our baseline scenario. What we are able to assess... Сега виждате по маршрути, пак е, в сравнение с е, базовата година, виждаме, че Североатлантическия коридор между САЩ и Европа се прогнозира да нарасне значителна степен, но се очаква северният тихоокеански маршрут към 2030 година да отбележи превес. Съпазва се голямото относително значение на индийския маршрут в Индийския океан, т.е. Нещо особено важно обаче тук е прогнозираното нарастване на вътрешно континенталните превози, особено в Азия и в Африка. Като тук най-вече става дума за пътен транспорт. Един от е, основните елементи, който понякога се забравя при подобно моделиране е именно вътрешно-териториалния елемент на международната търговия, то че това е това са последните отсечки от, от транспортния маршрут. Е, и тук може да говорим за 10% от общия обем. Но на тези 10% от общия обем се падат около 30% от общите въглеродни емисии и съответно от ръста им, ако до към 2050 година не се предприемат сериозни мерки за подобряване на инфраструктурата. И така, възоснова на модела е, прогнозираме по един последователен и мащабен начин в рамките на, на целия свят растежа на търговските обеми и вече по връзки и по възли можем да прогнозираме необходимия капацитет на, на транспортната мрежа. И отделно по всеки от коридорите можем да сравним зададената политическа цел за овладяване на въглеродните емисии и това, което се прогнозира да стане на практика. Отчитаме тук сериозни промени в транспортната инфраструктура, това е число преминаването към по-голяма степен към железопътен транспорт, разширяването на Суетския канал, повишаване пропускателната способност на граничните пунктове. Следващата стъпка е да слезем на регионално равнище от световното и вече тук разработката ще е по-подробна, като капацитет, като скорост и по възли, е, летища, пристанища, железопътни гари. И можем да видим пропускателна способност на границите, да видим така наречените тесни места къде са. След това маршрутирането може да се усъвършенства по себестойност, като се се избират маршрути по себестойност. Благодаря. Благодаря за направените презентации. Сега имаме възможност да обменим мнения. Ще започна с координаторите, но моля, съобразявайте се с регламента. Имате по минута и половина, за да можем да изслушаме отговорите. Кой вим ли ще започне? Обръщам се към колегите. Благодаря, господин председател, Мисля, че на първо място трябва да изкажем благодарност на тримата е, господа, както и на господин Травамицус от комисията за представения доклад председателя. Е, да, той си тръгна, но за отговор е останал негов колега. С интерес слушах и констатирам, че от една страна от една страна се иска по-голяма дерегулация, т.е. да се дадат повече правомощия. Мисля, че в миналото имаме такъв опит с доста неприятни последствия. От друга страна се иска по-прецизно и по-приложимо законодателство. Моят въпрос е, как конкретно си представяте това? И второ, въпрос и коментар към комисията. В момента имаме законодателство, което има празноти, неясноти, но го има. Е, какви... Тук се нуждаем контрол. Това е задача на държавите членки, които са поели този ангажимент. Тоест, този ангажимент е, не се изпълнява от някои държави членки. Затова въпрос към комисията. Как смятате да действате? Може ли да се стигне до завеждане на съдебно дело за неизпълнение на договорите е, и, и имаме този регистър за товарни, фирми за товарни превози и съответни бази данни от 2013 година. Не функционира обаче добре. Какво смята да направи комисията? И този правен акт с който разполагаме в момента, как може да се оптимизира, така че държавите членки да полагат по-големи усилия. Следващия въпрос. Аз също благодаря на господа докладчиците. Отново прави впечатление, че само мъже идват да ни говорят, като си говорим за равнопоставеността на половете, но това е положението. Първо, радвам се, че този въпрос се поставя въпроса за е, разглеждане на 4 юни комисията ще организира конференция по този въпрос, както чухме чудесно. Европейската комисия представя различни законодателни актове. Е, това няма защо да премълчаваме, например, цифровите тахографи, само че това не решава въпроса с социалния дъмпинг. Това е въпрос, който е особено важен за социал-демократическата политическа група, която представя. Въпросите са много, но ще бъда кратък. Нямаме време. Първо, господин Скипер. Казахте, че държавите членки се крият зад субсидиарността. Позвучете конкретни примери. И още един въпрос към вас. Какви мерки, всъщност въпросът ми е към всички, какви конкретни мерки очакваше, очаквате от Европейската комисия в борба с социалния дъмпинг? И има ли смисъл да се хармонизират националните социални правила. Това е моят въпрос, но имах и въпрос към комисията, но нямаме време. Председателят, благодаря, благодаря и за краткостта. Благодаря ви. Аз също смятам за добре това, че комисията разграничава условията на труд, социалните въпроси от една страна и организацията на пазара от друга. Видим докъде би могла да стигне комисията всъщност. Това е въпросът, имайки предвид принципа на субсидиарност. Може ли да се уеднакви всичко? Например, отделеното време за сън и то не в кабината на камиона. Дали всичко това ще се хармонизира или е, ще бъде оставено на преценката на различните държави членки, всяка да прави каквото е, желае. Е, например, е, в е, страните граничещи с Русия. Е, въз, възниква въпроса за, за каботажа при това положение. Е, по-нататък е, трябва да си даваме сметка, че е, сектора на услугите не е така свободен за, за движение в Европа, за разлика от а, е, сектора на стоките. Е, и в на краищата, ако се освободи пазара, всяко дружество, където и да е регистрирано, да може да предоставя каботажни услуги навсякъде, където пожелая в Съюза, ще паднат китайските стени е, ще отпаднат изкуствените конкурентни предимства. Благодаря, Гезине Майснер. Зине Майснер. Първата жена, председателя казва, честито. Мисля, че и Мария ще вземе думата. И, и третата колежка, три, три жени. Ще бъдем първо е, благодаря на докладчиците и държа да кажа нещо. Стана дума за тахографите. Е, в работата на товарни, на шофьорите на товарни автомобили, но сега говорим общо за пазара. Към ЕТФ имам въпрос. Вие споменахте, че следите всички транспортни пътища, не само сухопътни, но водни, въздушни. Ако говорим за хармонизация на условията на труда, е, къде е границата? Всички ли трябва да бъдат сравними, защото има различни видове транспортни средства и оттам различни условия. Господин Кордал, говорим, че трябва да запазим единния пазар, но от друга страна има фирми, които го заобикалят, като фирмите фантоми, фирмите почтенски кутии. Е, как можем да се борим с това явление? И тето господин Цари Трипар, за да не остане и той без въпроси. Знае, че не мога да питам комисията, но какво ще кажете за германската инициатива с закона за минималната заплата? Смятате ли, че това подпомага или подкопава единния пазар? Е, как оценявате това развитие? Сега Мария, Мария Килан. Айде. Благодаря, господин председател. Тихкуван. Meillä on kaukainen... Аз... Накратко бих искал да задам обременения си с строген въпрос. Значи, всеки да спазва едни и същи правила в товарния транспорт по пътищата. Естествено. Но какво бързо може да се направи тук, от нас? Така че злоупотребите, подправката на свидетелства за управ... правоуправление, е, под... фалшифицирането на, тахогр... на тахографски данни. Какво бързо бихме могли да направим, за да сложим край на това явление? Ето на продължава женската линия е, в координацията на, на политическите групи. Добре е, че има повече жени, които са компетентни в тази област. Три големи въпроса. Първо, благодаря ви за докладите. Според вас, в рамките на транспортния пакет, коя е мярката, която трябва да бъде приета незабавно, според вас? Вторият въпрос е свързан с целият този дебат за гарантираната минимална заплата е, в Европейския съюз, е, борбата с социалния тампинг. Дошло ли е време да, да се въведе харта някаква, дори кодекс е, за социална защита в транспортния отрасъл в Европа? По-нататък, кои са най-големите елементи на себестойността от външен характер, които трябва да бъдат интериоризирани, т.е. да бъдат включени в калкулацията на себестоиността. Какво е необходимо, пак да се направи неотложно, за да се намали броя на фаталните происшествия по пътищата и най-сетне съгласни ли сте да има една истинска европейска агенция за контрол на движението по пътищата, дори а, е, а, да се отиде и по-далеч, да се състави черен списък на дружествата на рушители. Благодаря. Такова превишаване на времето се толерира сега Петър Лундгрен. Благодаря, господин председател. Някой каза тук, че правилата не са съвършени. Е, това изказване е, може да, да спечели награда на годината за недоизказаност. Е, правилата са отвратителни, всъщност. За нищо не стават. В, в Швеция има огромно количество автомобили с чуждестранни регистрационни табели, които така и не напускат движението в Швеция. О, огромно е, е, е разпространението на дизелови двигатели, на, нали, на дизелово гориво. Е, вече социалният въпрос е остър. Няма как да се упражнява надзор. Аз разговарях с представители от транспорта в Италия, в Швеция. Те настояват за електронна система на контрол, както има такава в Германия за събиране на пътните такси. Това би дало добър резултат. Е, Въпросът има и за достъпа до пазара. Добре, нека всеки да има достъп, но да играе по едни и същи правила. След това за каботажа какво ще? Смените законодателството ли? Е, значи имате, например, е, един автомобил, който напуска страната само за няколко часа, след това се връща това е, това е форма на измама и ако облегчите още е, режима, при който се осъществява каботажа, това, това ще бъде катастрофа. Уверявам ви. Благодаря, госпожа Грапини. Благодаря, госпожо председател. Има, разбира се, много въпроси, но ще се огранича до няколко. Жалко, че представителя на комисията си тръгна, той обеща да говори за, за обикалянето на лоялната конкуренция, но не чухме какво прави и какво смята да направи комисия, е, за да спре е, това негативно явление. За това много ми хареса е, представянето на господин професор от университета в Гданск. Защото днес, например, получих имейл от един европейски гражданин, по повод свръхрегулацията и работата на парламента. Той пише само, че е, Американската декларация, е, Конституция съдържа 7000 думи, докато най-кратки европейски регламент съдържа 21 000 думи поне. Аз идвам от частния бизнес и зная, че прилагането на закона обикновенно води до повече разходи, повече бюрокрация и това обезкуражава хората. Иначе, да, хубави закони имаме, но не ги прилагаме на практика. И още нещо. Какво наричате вие социален дъмпинг? Всеки работи със собствено определение, всички държави и комисията включително. Аз, например, намирам, че Германия сега въвежда, постави изискване за минимална заплата за шофьори на камиони, пътуващи през Германия. Но това не е мярка срещу социалния дъмпинг, защото социален дъмпинг означава по-ниска цена от разходите. Е, социален дъмпинг означава да се плаща по-малко в страната на происход. Тоест, ако един румънец или един българин е, получават като шофьори заплата по-ниска, отколкото един германецки техен колега. Това не е социален дъпек. Председателят налага се да ви прекъсна, защото за останалите няма да има време. И имахте, дадох ви минута повече. Имахте минута и половина. Богослав Либератски има думата. Благодаря, господин председател. А трябва да ви кажа, че с голям интерес и удовлетворение слушах е, представителя на комисията, господин директора, от така, че понякога е, шофьорите дори не могат да получат топла храна на обяд. И трябва да поставим нещата в контекст. Да оставим на страна законодателството, да видим нали, какво върши комисията. До какво действа в момента? Да вземем директивата за командироване на работници. Комисията си мълчи, когато тя бива нарушавана. И все така ли ще мълчи оглушително комисията, що се отнася до свободата на предлагане на услуги? Тук става въпрос за нарушаване на части от договора. Комисията отново мълчи. Нарушава се и положението на, на законодателството, регламентиращо международния пътен транспорт. Нищо, кой знае какво не каза представители на комисията по тези въпроси. Той говори за съчетаването на национално и европейско законодателство. Знаем какво става обикновено след това. Изведнъж ни се спускат някакви неща от Брюксел. След това каботажа. Добре. Има редовен, нормален каботаж. И такъв, който е, е некоректен, нелоялен. Какво ще каже комисията за защитата на минималните стандарти? И се говори тук за дружества фантоми, които не са нито румънски, нито български, прочим, а са френски или германски. Госпожа Лукачевска. Благодаря, господин председател. Представителят на комисията говори за два основни проблема. За ем, условията на труд. Първо, на водачите и, и... Ако се грижим за това, разбира се, е, е, трябва да се, да се налагат санкции, да се контролира, но това не би трябвало да възпрепятства свободата на предоставяне на услуги. После като говорим за социален дъмпинг, няма легално определение това понятие. Става въпрос за себестойност и цена. Така че трябва много предпазливо да подхождаме към този въпрос, имайки предвид, че условията на пазар на труда са различни, е, различно е обичайното заплащане, различни са и разходите и издръжката на живота. Сега аз е, мога да получа някакво възнаграждение в Полша, съвсем друго в Холандия. Тези неща на практика наистина са различни. Знаем, разбира се, че широко се нарушава закона. Но, но как именно? Ако в край на краища цената и себестойността са разумно и съответно определени, не би могло да се говори за каквото и да било нарушение. Действа свободата на движение и предлагане на стоки и услуги и все така на лице е съображението за конкурентоспособността на търговците. И питам аз, е, господин директора, има ли чак толкова много случаи на е, социален дъмпинг в транспорта? Ако да, какво бихме могли да направим? Просто го вземем е, условията за почивка на, на шофьорите, твърде, твърде често това са обективни условия. Няма достатъчно хотели, например, около паркингите за камиони. Следващият въпрос. Миналата година много внимателно изслушва комисията неколкократно Генерална дирекция мобилност редовно задавах въпроса за социалния дъмпинг и редовно ми се отговаряше няма такова нещо. Всъщност затваряха си очите. Сега този път като че ли има някаква искрица надежда, защото комисията е, сякаш е склонна да признае, че е на лице някакъв проблем. Е, надявам се, ще можем да приветстваме проекто решение на съвета, е, внесен от комисията, по което ще можем да се произнесем и ние. Какво поначало смята да прави комисията за принуждаване на неспазващите действащата уредба да я спазват. Имайки предвид, че дерегулирането не е пътят. Дерегулирането всъщност може да накърни безопасността на транспорта. Благодаря ви. Благодаря и на ораторите. Имам въпрос към господин Скипър. Вие казахте, че 2010-2012 година 75% е спаднал капацитета в областта на а, правоохраняването в тази област. А какво е положението днес? Освен това, Споменахте и за резултатността от прилагането на самата уредба. Вчера получих едно писмо от шофьор, който работи на територията на целия Европейски съюз и много подробно обяснява своето положение. Също така посочва, че тировете биват изпращани нощем да пътуват из Европейския съюз. Понякога много често шофьорите са изключително уморени. И въпросът ми е какво се предприема в Европа в тази област, за да се подобри положението на нещата. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря. В началото чухме изказването на представителя на Европейската комисия, на директора, който отговаря за транспортния център, е, транспорт. И той каза, че проблемите се обобщават в е, две групи. Условия на труд и е, условия за предприемачество. Мисля, че това е един прекрасен начин за представяне на въпроса. Що се отнася до условията на труд? и условията, които може да се развие предприемаческа дейност, е, между тези двете всъщност има нещо общо, а именно а, заплатите, надниците и производството. Добре, как, по какъв начин можем да разгледаме въпроса? Когато става въпрос за нормативната уредба в Европейския съюз, защо се опитваме да наложим а, такава уредба, която да разреши проблеми, свързани с надниците и работните заплати, които са различни между държавите членки. И когато се говори за социален дъмпинг, нека по-конкретно да уточним какво имаме предвид. И мисля, че ако имаме по-ясни определения, в крайна сметка нормативната уредба ще бъде както по-добра, така и по-добре прилагана. Струва ми се, че трябва да отразим спецификата на а, този транспорт и да търсим приемливи решения, така както каза и директора в началото на изказването си. Благодаря. Благодаря. Посетихме една станция за надзор и те казват, че им се обадил един шофьор, казал, моля ви, проверете ми, вече 17 часа на... А, но шефа настоява. Какво се прави в такив случай? Един закон, който не се проверява, не се следи, не върши работа. Тоест хубаво законодателство, да, но и контрол. И който не изпълнява, трябва да бъде наказан, но така, че да го заболи, за да има наистина сигурност. А сега ще дам думите, думата за отговор. Имаме само по 3 минути, но е, Кратката дума е силната дума, казваме ние. Имате думата. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Uh, ik probeer even te kijken naar, want we moeten snel gaan, uh, gaan schakelen. Благодаря. Ще се опитам да направя съответни справки, там където не мога да ви отговоря, защото тук трябва да кажа какво очакваме от комисията. Ами очакваме разбиране, очакваме подкрепа по отношение на контрола ако, което трябва, който трябва да се разсили. Ние имаме определен капацитет, казах ви какво правим, сега имаме доклада на комисията за 11-12 година, като гледам какво е положението сега не смятам, че нещата са се подобрили. Проверките отпаднаха. Сега на полицията се дават точни указания. Очаквам от комисията помощ, подкрепа за нашата работа, защото ние действаме е, като самостоятелна организация е, има и национални е, контролни органи. Хубаво било в бъдеще за нашите функции да се помисли за агенция. Дай Боже да го доживея, докато все още съм на работа, преди да се пенсионирам. Е, така че... Сега, що се отнася за минималната заплата, тук има много какво да се говори. Е, знам как изглеждат паркингите, знам как изглеждат, е, как работят тези хора, като този, който казва, моля ви, проверете ме. Добро законодателство, да, но контрол на изпълнението е изключително важен. И какво още? Попитахте за примери е, за поведението на държавите членки. Сега има директива на комисията относно почивките. Комисията вече 4 години мисли над новия вариант. Все още нямаме документ. Който иска да свърши работа, се хваща и я върши. Е, все още нямаме окончателно решение как е, да действаме, да речем, може да се наложат санкции, ако една държава членка ам, допусне грешки, е, понася съответни санкции. Е, може да се стигна до конфискация на превозни средства. Дори сега списъка с въпросите е много дълъг, но май ще трябва да спра до тук. Нека да погледне нещо, дали не съм пропуснал нещо важно. Нецеленасоченото законодателство не върши работа. За нас е важно, като контролен орган, как да следим за изпълнението на, на законодателството. Трябва да работим заедно с водачите, с фирмите. Те искат да имат понятно и изпълнимо законодателство. Работата трябва да може да се свърши лесно, да се изведат съответни а, ам, изводи за проверки на шофьорите, прословутият член 34 относно водачите и водачите може би про също не могат да докажат спазване на времето и така нататък. Председателят, господин Корде, имате думата.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 Много интересни въпроси бяха зададени, изключително значими, що се отнася до функционирането на вътрешния пазар. Това са економическите аспекти, политически и правни. Може би ще мога да се спра само на някои е, елементи от въпросите, защото не разполагам за достатъчно време. Държавите членки. Как трябва много добре знаем какви е, отговорности имат а Европейската комисия създава този пазар с едни правила, които на практика не отговарят на реалността. Това трябва да се знае на първо място. На второ място. Нарушенията в транспортния сектор. Да, шофьорите карат твърде дълго време, няма достатъчно почивки и прочее. Това е широко разпространено явление. Ако сравним всичко това с ЖП, товарния транспорт или пък с отрасли, които се развиват в момента много активно, и има много а, неща, които предприемат и самите държави членки във връзка с а, издаването на различните лицензии, разрешителни, с а, контрол, но в крайна сметка нужно е да се подчертае, че всички държави членки а, се отличават както по отношение на социалното положение в страната, така и по начина по който те реагират и мерките, които а, прилагат по рано се е, говореше за сваляне на стандартите в някои държави членки в сравнение с, е, стандартите в други, за да може да се получи изравняване. Е, сега пък говорим за социален дъмпинг. Е, много добре знаем, че има и а, решение на съда. Не може да се позволява дискриминационно отношение спрямо държава, в която стандарта е по-нисък. Не може да се изисква непременно изравняване на разходите в този смисъл, ако в нашата страна е по-ниска, в другата по-висока, защото това изкривява конкуренцията. Добре, а по-нататък е, каботаж. Морски, крайбрежен, различни са. Има изисквания, които трябва да бъдат спазвани, някои от тях са екологични. Защо да се страхуваме от каботажа? Другия въпрос, по който бе повдигнат, минимална заплата в Германия, нямам нищо против държавите членки да определят свои минимални заплати. Но като казвам всичко това, в крайна сметка, това не е основание да налагате условията във вашата държава да бъдат наложени в друга държава, просто защото тя е транзитна, да речем може да се прилага тези мерки към нашите компании, но не и към други. Заповядайте. Мартинес. Благодаря. Ще се спра на въпроса, който бе отправен към мен. Каква е сравнимостта на условията между различните е, форми на транспорт, видове транспорт? и оценка през е, перспективата на е, социалния разход, социалните разходи. Да, разбира се, различните е, форми, методи и видове транспорт няма как да се сравнат по един такъв начин, за да можем да стигнем до констатации в областта на шосейния, морския или пък железопътния транспорт мисля, че добре е да се стремим към сравнимост между различните видове транспорт, но трябва да отчитаме, че в крайна сметка има разлики между тях и тяхния дял а, в а, транспортирането, превозването на товари и също така е различен. Освен това, мисля, че се опитах да подчертая в предишното си изказване каква е нашата позиция що се отнася до бариерите, които съществуват през въвеждането на новаторски решения и мерки насочени към развитие на ефективността Имам предвид също така и решението в Германия относно минималната заплата. Това може да повдигне проблем по отношение развитие на конкуренцията в различните държави. Благодаря. Чухме и въпроси към комисията. Обръщам се към пред, колежката на господин Карамицус. Ако желаете да вземете отношение, имате 3 минути благодаря ви. Благодаря за всички въпроси. Аз съм от Генерална дирекция мобилност. Наистина много интересни бяха въпросите, свързани с е, незаконосъобразния каботаж, социален дъмпинг, проблеми, е, които комисията много добре съзнава. Е, господин Карамицос е, посочи много от тези аспекти в своето изказване и затова всъщност комисията направи предложението за пакета актове за сухопътния транспорт. 2016 година го очакваме няма как да кажем кое е по-спешното решение. Всички са еднакво успешни. Трябва да се намери баланса между социалната закрила и свободата на предоставяне на услуги. Всичко това трябва да се развира в успоредно, едновременно. В противен случай няма как да предложим цялостни решения на сериозните проблеми, които съществуват. И така този пакет актове 2016 година ще обхваща няколко инициативи, както законодателни, така и незаконодателни. Три са основните стълбове. Първото е инфраструктура, електронно таксуване, социалното измерение втория стълб и третият вътрешен пазар и безопасност в транспорта всички тези въпроси, да, е, съгласен съм с професор Кордел, не изискват създаването на нови норми, няма нужда да правим това, докато не проумеем защо сега съществуващите норми не са ефективни. Необходимо е да се извърши последваща проверка на въведените в изпълнение норми. Във връзка с директивата за времето за шофиране и почивка, например, и прочее, всички актове в областта, в социалната област, които са свързани с ефективното прилагане на актове, които водят до конкретни решения. Като направиме на подобна оценка, ще можем да стигнем до констатации какви мерки трябва да предприемем, за да усъвършенстваме въпросите. Така че наистина радвам се, че ни поставихте тези въпроси, е, както към комисията, така и към всички заинтересовани страни, защото съвсем скоро ще започнат и обществените публичните допитвания ще има подготвени и съобщения от страна на комисията, първото от които ще се оповести преди летните почивки, а второто очакваме в края на календарната година. Благодаря. Благодаря. С това приключваме първия кръг. Благодаря на всички е, докладчици и разбира се на всички, които се включиха в дискусията. И моля е, за секунда е, да изпратим докладчиците и да посрещнем следващите участници. Ja, jetzt kommen die Akteure. Сега на сцената излизат представителите на пазара. Господин Роберто Парило, председател на Федерацията на работещите в сухопътния транспорт в Европа. Имате 10 минути най-много. Моля ви да се съобразите. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да говоря днес пред вас, да ви представим нашата позиция. Ще се опитам да бъда много кратък да ви представя нашата федерация. Наистина съвсем накратко ние представляваме 2,5 милиона работещи във всички сфери в транспорта и единствения представител в браншовия фина... социален диалог. Ние работим в 7 сектора на европейско ниво и представляваме правата и е, работата на работещите в Европейския социален диалог. Освен това, ние имаме и национално представителство в е, ИТФ, е, Федерацията на работещата в транспорта и съответните международни синдикати. Структурата ни ние представяме около 900 000 работещи в този сектор в Европа. Имаме 70 секции в различните сфери на транспорта. Сега ще премина към въпроса, който ни вълнува. През 2008 година проведохме множество разговори с водачи, които са в, е, които работят в чужбина. Е, бях, работихме и с чуждестранни специалисти, за да обобщим данните, както вече казах, над хиляда, хиляда интервюта бяха анализирани научно. Ето и резултатите от тези разговори на хиляда водачи. 95% смята, че са жертви на дискриминация а, по отношение за плащането поради тяхната националност. 95% прекарват времето за почивка и уикендите в шофьорската кабина. 80% се хранят и си готвят в кабината. Отново 80% не получават възнаграждение години за товарно-разтоварните работи. Това им се смята за работно време. 60% получават заплащане на километър пробив, пробег, извинявайте, при е, цена 10 евро на 100 км. 80% споделят, че умората им създава проблеми, но не смеят да кажат нищо, за да не си загубят работата. Ето малко снимки от шофьорските кабини. Ще се огранича само с две. Разполагаме с доста по-голям снимков материал. И така, Европейската комисия е, тук е, е, се заблуждава вече години. Защо? Защото от няколко месеца трябва да признаем, че вече съвсем друг разговор на този етап. Това вече не е дебат тъй като се очаква до година новия пакет и там ще се види дали наистина предложенията са насочени към социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция. Ще видим в документа. И освен това, начина по кой, защо се заблуждава комисията. Винаги има е, каботаж. Това се отнася единствено за товара и автомобила, но не и шофьора. През годините на нас ни се обясняваше, че това е определен процент от е, стоката, но работата е, че тук имаме отделяне на труда което значи на, на водача. Защото тук не говорим само за работата по товарно-разтоварните работи и превоз, превоза, но говорим и за на международния трафик, международното движение. А, им, има и така нареченото възлагане на трети изпълнител, да речем португалски камион с ам, португалски шофьор извършва транспорт от Германия за Дания. Това е международния транспорт. Има и така наречения комбиниран транспорт. Ще дам простичък пример, да, да речем е, е, вместо да се стигне до крайния терминал, се влиза в... се отива на гарата или на пристанището, където се закарва стоката проблемите на социалния дъмпинг. Няма да се впускам в дефиниции, но тук ще цитирам текст на, Европейс, на Съда на, Европ, на Европейския съюз. Така че говорим за 50% е, от такива случаи в транспорта. Е, ще посоча пример от Белгия, но това е меродавно за всички страни. Много сме далеч да постигнем тези проценти, е, за които, с които се изискват. Пак ще кажа, бългийски пример от януари 2009 до януари 2014 година е, са, вече не съществуват, са изчезнали 610 фирми. Над 6000 камиона не присъстват в регистрите. Е, изчезнали са, вече не съществуват и над 6000 работни места. Това, но не са свалени длъжностите, а белгийските работници. Как да зачитаме разпоредбите? Ако вземем за пример пристанището в Антверпен. Това е едно голямо пристанище, където трябва да се знае кой пристига, кой заминава. И там на всеки 4-5 години се прави проучване като в няколко дни се записват регистрационните номера на автомобилите. Използват се за различни цели тези данни, но ето резултата. През 2011 година 15 000 камиона ежедневно товарят и разтоварват в пристанището, от тях 6 000 не са бългийски и 400 белгийски. Тоест, говорим за хиляди транспортни операции. Кои са водачите? Кой ги изпълнява? Как, как, при какви условия работят? По какви закони? Не е ясно. Какво е приложимото право? Бих казал, то е доста простичко. Това е регламента Рим 1 известен като регламент 593 от 2008 година и тук можем да, да се позовем на решение на Съда на Европейския съюз. Като цяло тук въжат колективните трудови договорености. Например, шофьор от Португалия, който работи от Антверпен гранично да речем Франция, Германия, Нидерландия, няма значение, е, какво е, е приложимото доказателство. Значи, португалска фирма, португалски шофьор. Съдът казва, че личният трудов договор се е подчинен на страната, откъдето изпълнява своите задължения водач. Значи, бългийското законодателство в този случай това е за всички други държави. Така че трябва да се прилагат съществуващите правила. И така следващата директива, директивата за заетостта. Да, това е свързано с е, субсидиарността и по директивата. Защо не се прилага тази директива? Защото тя се прилага и това е важно в тази директива и изисква шофьора, който е, за кратко време работи е, извън обичайните условия. И така, какво е положението с регламента. Има важен регламент, който тук трябва да припомним, че всички периоди, които непрекъснато, през които водача разполага с времето си, се смятат за свободно време. Е, сега имаме директивата от 2014 година 67, тя е времена. Очакваме предложението от 2016 година. Тук имаме да, е, предварително заявляване и съдът казва не само, че това заявление трябва да се изпълни но ако това не се, не само това, ако това не стане на практика, крайният изпълнител носи включително финансова отговорност. Тоест, имаме разпоредби, разпоредби, които съществуват и се прилагат и в едно от решението, от решение на съда на 2007 година се говори за социален дъмпинг. Става дума за накърняване на основните права и свободи по европейските договори. И така, цитирам само регламента и разпоредбите. Трябва те да се изпълняват, да се изпълняват стриктно. Председателят, благодаря. Да, това бе много поучително за всички ни. Закони има, да ги спазваме. Сега да видим какво ще чуем от Иру. Михаил Нилсен, генерален делег... де... пратеник към Европейския съюз. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря, че поканихте нашата организация да се участва в разискванията тук. Много е важно това, че участваме заедно с социалните партньори. Така че съвместно можем да ви запознаем с нашата позиция. Знаете кои сме ние. Ние сме една световна организация, представляващи а, а, автобусния транспорт и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 Няма нужда да ви обяснявам каква е ролята на сухопътния шосейния транспорт по отношение развитието на економиката в Европейския съюз. При нас има 5 милиона души, които пряко са заети в този отрясъл. Изключително много са. 90% от товарите по стойност и 75% по обем се превозват от нас. Това е. е. Най-големият дял е нашия. Е, следователно, не може няколко лоши примера да унищожат е, целият смисъл на нашата работа. Трябва да имате преди това безопасност. Е, изключително важен въпрос. Ние сме ангажирани с въпросите за сигурността. Ние сме е, на мнение, че всякаква мярка, която може да ни помогне за усъвършенстване на сигурността, трябва да бъде възприета. Имаме много предизвикателства, пред които сме изправени. Това е факт. Сложната ситуация на пазара на Европейския съюз е факт. Е, е, има много навлизащи на пазара, които не непременно спазват нормите. Има и подизпълнение. Много добре знаем как стоят нещата там. И всичко това, в крайна сметка, оказва натиск върху цените, разходи, разбира се, и се стига до социален дъмпинг. Но какво представлява това? Всеки влага различно тълкование. И а, всичко това потиква държавите членки да предприемат мерки. Говори, стана дума вече за минималната работна заплата. А, в Белгия, в Франция се казва, че да, повече не може да се продължава по този начин. Необходимо е да се предприемат мерки в Унгария, Полша. Франция също така разглежда въпроса за възможността за въвеждане за, на минимална работна заплата, както и други ограничения. Добре, а дали това непременно помага на вътрешния единен пазар? Нека да отделим малко време на този въпрос. 2006 година се казва, че командироването на работници не е възможно, не е приложимо в този отрасъл. Това е едно. На следващо място, ако има международен транспорт, тогава 28 са различните уредби, което трябва да се прилагат. Много важно. Във всеки случай, нямаше информация, която бе предоставена, що се отнася до извършеното в Германия крайна сметка има много правни въпроси, на които трябва да се даде отговор. И ние в нашата организация се опитваме да работим по всички тези въпроси, както а, с германските власти, така а, и с Европейската комисия. Защото в крайна сметка задача на Европейската комисия е да следи спазването и прилагането на европейската нормативна уредба. Но пък тя трябва да а, бъде изпълнявана, трябва да има съответствие, харесва или не, трябва да има хармония хармонизиране. Освен това се опитваме да помогнем и на нашите членове. Ние самите много време и усилия сме отделили, за да проумеем всички мерки, които се предлагат. В крайна сметка, имаме ли интерес? Нямаме интерес от не спазване на уредбата. По-нататък. Що се отнася до почивките седмични във Франция и в Белгия? Тук срещаме известни затруднения. В Белгия, например, има 8 обезопасени паркинга, 12, при които има хотел, но пък те не са обезопасени. Що се отнася до Франция, три са а, а, паркингите а, с а, охрана, а 14 с хотел, но те пък нямат охрана. Ми така стоят нещата. Има какво много да се направи и какво правят е, шофьорите ми? Продължават да карат, отиват в Холандия или в други държави, увеличават се емисиите, празния пробег се увеличава, километрите се трупат. До какво се стига в крайна сметка, водата, която пием, ще става все по-скъпа. Какъв а, трябва да бъде отговорът ни? На първо място трябва с а, секторните партньори да седнем на, на маса и да разсъждаваме по въпросите, какво можем да направим в интерес на шофьорите. Може би трябва да ги информираме къде могат да паркират, къде да спират. До сега никой не е правил това. Значи ние можем да предоставим подобна информация Вложихме средства и време, направихме такова приложение, което подава тази информация. Как може да се получи медицинска помощ, например, ако един шофьор има нужда от това. Това е също една от нашите задачи работим с всички, включително и юристи, за да можем да изтълкуваме нормите, а след това, разбира се, с партньорите, за да можем наистина да помогнем прилагането на уредбата. Що се отнася до тахографа? 2018 година трябва да се прилагат новите разпоредби, новите превожни средства, но тогава, когато е възможно използването на новите интелигентни тахографи. В противен случай 15 години с 15 години се отсрочва а, приложението на нормата. Това, според мен, е грешка. Каботажа. Непрекъснато говорим за това. Мисля, че много добре се разбира и тълкува този въпрос. Имаме съвместно споразумение с синдиката Добре, няма нови норми, няма нужда от това. Да, има нужда обаче от хармонизиране, либерализиране на достъпа до пазарите и е необходимо държавите членки да предоставят нужните ресурси, за да може да влезе в сила съществуващите уредба и правила. Това трябва да се случи. Много жалко иначе. И а, в останалите няколко а, минути ще поповторя някои от нещата, казани от мен. А, нормите във връзка с каботажа, командироване, командироване на а, работниците, социалното покритие, грижата за шофьорите и всичко това. Работим по тези въпроси с нашите партньори от социалния сектор – за да предложим мерки и в крайна сметка се надяваме, че ще стигнем до създаването на една справедлива а, стратегия за конкурентно способност. Това в крайна сметка е най-важното. Що се отнася до безопасността на шосейния транспорт? Вече много бе казано по този въпрос. При няколко години имаше едно проучване, е, в което се търсиха основните причини е, за происшествията, е, скорост несъобразена, преминаване от едно платно в друго без необходимо за това и проче. Да, бяха направени всички тези оценки и а, що се отнася до социалното законодателство, 9% се увеличиха мерките за контрол. Е, преди малко се каза, че сме загубили, се загубени 75% от а, е, е, правоохранителната дейност по мерките, но това е факт. Ето 56% от а, превозните средства са с цифров тахограф. Не съм си го измислил и виждате данните на екрана към какво се стреми нашата организация. И искаме да се спре а, несправедливата конкуренция. Искаме конкурентна среда, която да предоставя равнопоставеност за всички. Прости правила, лесни за тълкуване, спазване на нормите, и а, а, знаем много добре какви са стъпките, които се предприемат, но трябва да се реагири професионално. Надявам се, че всички ще можем съвместно да постигнем това. Благодаря. Благодаря, благодаря, че спазихте времето сега. Юро, Томи Пилар, имате думата от Европейската асоциация за обслужване на клиенти. Um, try to press one again? No? Don't, nothing? Ah, here it is. I'm a little bit um, head Right. Ah, господин председател, да видим. Аз е, представлявам Клекат. Това са товарните спедитори, и доставчици на логистични услуги. Аз съм от Швеция, родом юрист. Сега работя в тази асоциация с седалище в Брюксел. Наши членове са националните асоциации на спедиторите и разбира се търговски дружества, но аз съм сигурен, че вие ще предпочетете да спра вниманието ви на нещата по същество за деветина минути, които ми остават, надявам се да отговоря на очакванията ви. От самото начало да стане ясно, че товарните спедитори определено са за спазване от всички на правилата. Не само от спедиторите, от превозвачите, от националните контролни органи. И имаме примери на поведение от страна на националните контролни органи по-строго, отколкото е записано в регламент и се е налагало да сезираме комисията. И разбира се, трябва да има наказания, но преди всичко нарушението трябва да бъде доказано. Преди да се налагат глоби и каквото и да било друго. Трябва да се докаже извършване на нарушението. Освен това, наказанието следва да бъде наложено на преки извършител, не на трети лица. Някои тук от колегите казаха, че правилата ги има, никой не ги спазва. Не, ние смятаме, че Правилата се спазват. Имаме информация от полицията, например. През 2012 година в Дания са извършени близо 1000 проверки на каботажни операции и 69-70 случая са е, били регистрирани първоначално по акт като нарушение, а едва е, десетина след това е, са се оказали същински нарушения. Така че правилата според нас се спазват. И трябва да се гонят нарушителите, а не всеки представител на отрасъла, просто защото е представител на отрасъл. Говори се тук за незаконен каботаж. Ако става въпрос за незаконен комбиниран транспорт, то е, не бива да се санкционира като незаконен каботаж. Тоест, е, нещата трябва да се е, е, оценяват прецизно. И аз е, е, по-скоро ще задавам въпроси тук. И ето на първият. Имаме ли нормативен проблем? Е, нарушават се правилата по закона или проблемът е морален. Тоест, буквата се спазва, но някак си духът на справедливостта страда. Ако е спазен закона и услугата се предлага на по-ниска цена, то проблемът може да е морален, но не е юридически. Не е незаконно да се предлага услуга на Uh, И в тази връзка едно решение на Европейския съд от септември 2014 е, година, е, свързано с италианска страна, за себестойност на товарния превоз. Общо заето Европейския съд постановява, че националното законодателство за себестойността на товарния превоз нарушава принципа на свободната конкуренция. Сега, стремим се към лоялна конкуренция или към законна конкуренция? Ние сме против нелоялната конкуренция. Добре, аз обаче този костюм си го купих за 200 евро. Сигурен съм, че е произведен някъде по света. Не е произведен в Европейския съюз. Лоялна ли е конкуренцията? Възможно не но законът не е нарушен. Значи, желаем ли е, е, равноправен достъп до пазара, по-нататък въпроса, е, или не? Понеже конкуренцията по съществото си означава някаква разлика по качество, по цена, ако желаем да има конкуренция, не можем да ограничаваме тази конкуренция, да я регулираме до там, че всеки да предлага на една и съща цена при еднакви условия. Социалният дъмпинг и на нас не ни харесва. Ние, ние не сме привърженици на социалния дъмпинг. Но отново въпросът е дали наистина става дума за социален дъмпинг или за услуга предложена на реално по-ниска цена. Понякога, пак се връщам на каботажа, извинявайте, но а, за каботажа се а, е, говори обикновено като а, а, равнозначен на румънски шофьор без зъби, който пристига а, а, в камион в такова лошо състояние, а, че а, с, с канапи а, е, е, е, е вързана карусерията и прочи. So, does increased liberalization by definition actually mean lower social and safety standards? or can increase liberalization act. Значи, какво означава либерализацията? Понижаване на социалната защита от една страна или повишаване на економическата ефективност и на економическия растеж. Край на краищата, ако няма заетост, така или иначе не може да има социална придобивка. И не е ли по-уместно да се даде възможност на операторите да оперират – и да допринасят економическа полза, вместо да се възпрепятства дейността им поначало. Forwarders that I talk to say that they do have policies in place, uh, but the um, hard facts and the hard reality of life is Дружествата спазват принципите на дружествената социална отговорност. Но, но край на краищата те си вършат работата. Стоката трябва да бъде закарана от пункт А до пункт Б. А купувачът винаги е, търси най-низката цена. Как тогава да примирим тази дилема? Да регламентираме ли, например, конкуренцията или да кажем Нека има свобода на конкуренцията, стига тя да не нарушава закон. Какво според нас е бъдещето на пътния товарен транспорт? Както казах отново, свободно движение на стоки и услуги, свободна конкуренция на вътрешния пазар, еднакъв достъп до пазара за всички, дори за онези, които в национален мащаб продават услугата си по-скъпо. Ако може в друга държава членка, членуваща в общия пазар, да предлага по-ефтино, да не бъде възпрепятстван. Ние подкрепяме е, простите хармонизирани правила на единия пазар, тъй като те дават предвидимост и правна сигурност. Превозвачите, спедиторите желаят да чуят какво е определението, какъв е режима на контрол, какви са наказанията в различните страни. Не, не, не очакват а, да, от мен като юрист да им кажа, че всичко зависи а, от 28 различни законодателства. Те желаят да чуят едно нещо, а не да ги пращам да се запознават с 28 различни закона. И нека отново да кажа, ние е, не насърчаваме, нито налагаме някому да нарушава закона, да нарушава правилата. Не. Ние просто желаем да ни се даде свободата да се възползваме от действащата уредба на единния пазар, в край на краищата в интерес на потребителите и на економиката като цяло. И виждам, че превиших с 24 на 4 е, секунди времето си. И... Така, сега първо координаторите. Имате по минута и по минута и половина. Господин председател, мога да бъда съвсем кратка. <clears throat> Кратък. А, когато говорим за единен пазар, е, дори и при равни шансове, винаги има различни цени. Няма защо да се лъжем по този въпрос. И едновременно с това съществуват условия на труд и възможности за тяхната модернизация. Така е. Безотговорно е обаче шофьорите на камиони да трябва да прекарват уикендите си по паркинги. Човекът е, е да, хомо економикус, но е и социално животно. Е, и има социални потребности и чувства. Аз съм чувал, че има много правила, достатъчно правила, да помислим както за работодателя, така и за работника, така и за инспекциите. И това, което се каза тук, не е съвсем вярно. Би, трябва да ми обясните, може би комисията ще ме осветли. Разбира се, е, ако не сме запознати с фактите около инспекциите, става трудно. Но тук има и задачи за ем, работодателите. Исмеле Хартинг. Благодаря, благодаря господин Парило. Вие ясно казахте, че има закони, трябва само правилно да се прилагат. Имам въпроси към господин Нилсен и Пилап. Аз съм от Бавария. Там има фирми, известни транспортни фирми, които откриват филиали в източна Европа. Фирма като Пощенска котия. Там се наемат хора и от източна Европа, и от далечния изток. И те работят при недостойни условия из цяла Европа и в Германия. Сега, понеже говорим за единен пазар и свободна конкуренция, това как се съчетава с тях? И още нещо. Има фирми, които не могат да спазват време, времето за престой, почивка и така нататък от страна на фирмите. Има примери. В Испания се наемат гигантски паркинги, там отиват камионите, оттам шофьорите летят до дома си и а, се връщат за края на седмицата. Смятате ли, че това е равна конкуренция? А, господин Зиле. Наистина, много е важно да правим разлика между социален дъмпинг и протекционизъм. Когато чух първите доклади, започнах да се питам, що е то единен пазар. Означава ли, че белгийските превозвачи могат да превозват само от Брюксел до Атверпен, латвийците в Латвия, испанците в Испания? И пазарът се разпростира из цяла Европа и следователно е, от перифериите на Европейския съюз е, шофьори в случая могат да полагат труд, да участват в предоставянето на услуги тук и до центъра на Европа. Е, как фактически да гарантираме правата на такива работници? Всъщност как, от гледна точка на товарния превоз, разбира се, да дефинираме единния пазар. Според мен, нали, ние се стремим към цифров единен пазар, да не говорим за транспортен пазар, но ако в крайна краща не уеднаквим правилата на играта навсякъде, не можем да се конкурираме на световния пазар. От името на либералите благодаря на докладчиците. Ясно е, че ние се нуждаем от лоялна конкуренция на европейския пазар да, въпреки, че имаме различни общи условия, работни условия в Европа, ясно, съгласна съм с вас, но имам три въпроса. Господин Парио каза, законите са на, на разположение, ако е наистина така, комисията няма защо да се мъчи да създава новия пакет. Втория и третия въпрос е, към господин Пилар и господин Нилсен. От една страна става дума за част от работните условия, които не са е, подобаващи, е, пренощувки в, конту, в контейнери и така нататък, това, което чухме за фирмите Фантони. Фантоми, как може да се преодолее това. Как стои въпроса с шофьорите? Не е ли като пилотите? Работят по-дълго в чужбина, след това по-дълга почивка. Сега Майер Килан. Арваса puheenjohtaja, kiitokset puheenvuoron käyttäjille. Hiukan tuli lohduton. Докладчиците малко ме позадачиха Може ли да смятаме, че всъщност единствените решения на проблемите са в националното законодателство, е, фактически само протекционистските мерки биха могли да свършат работа е, чрез е, нали, полиция, митница и така нататък. Е, не може ли по някакъв начин Европа е, е да, да, да заработи и наложи своята воля на всички? Следващият. Благодаря, господин председател. Законодателството за, за каботажа, колко пъти сме говорили за това? Шири, шири се злоупотреба, ширят се измамите. В Швеция имаме проблема за големия каботаж. Пресичат по моста към Дания за 20 минути пробег, разтоварват и се връщат. И, и това става редовно. Претака се от шведския пазар и обратно. И шофьорите много често имат е, подправени свидетелства за е, управление. Тахографите също е, се подправят. Само господин Перило тук от докладчиците засегна този въпрос и мисля, че той е прав. Аз три десетилетия съм бил шофьор. Много добре знам как става на практика. Още повече, че водачът е принуден да нарушава е, той, той няма думата. И превозвачът налага условията. А, а шофьорът няма достатъчно пари дори да вземе един сандвич, да, да ползва туалетната, да, да вземе един душ. Е, заплатите им е, били уж по-високи, отколкото на други от сектора, но, но каква е ползата от това фактически, че те фактически няма къде да ползват този по-висок жизнен стандарт. Така че проблемът е, е много сериозен и, и фактически е, е, е, натиск непрекъснато се упражнява от работодателите, от, от превозвачите. След това вие, е, господин Пилар, казвате, че не било незаконно да се експлуатират хората така. Ма чакайте малко, това е напълно неприемливо. Някой трябва да поеме отговорност. Социалният дъмпик е форма на модерна робия, модерно робство. Превозвачите е, е, си пълнят гушите е, на, на гърба на обикновените хора. Вие за 500 евро на месец ще работите ли? Speditörerna. Ska vi tillåta att människor офрас по profitens алтар и den инре marknadens namn? Така че е, тук става въпрос за принасене на човешка жертва на ултаря на товарния превоз. Балс. Сега да ви питам, вие последния доклад, че говорихте за единия пазар. Добре де, как дефинирате вие този единен пазар? На мен ми се стори така доста националистичен уклонът на, на вашия доклад. И на второ място сега, вие ако имате Тоест, имате ли румънци е, във вашата организация, нали, членуващи и как ги защитавате? На вниманието на господин Нилсен, ако една фирма, е, един, един превозвач от Испания, да кажем, бъде глобен в Германия, как смятате, наелият превозвача е и той ли трябва да, да плати глоба? И господин Пилар, какво ще кажете? Ако Румъния приеме закон, според който е, гледаме колко се плаща на един шофьор в Германия. Ще ни позволят ли да проверяваме? И на вниманието на комисията. Как отговори германското правителство на е, въпроса за минималното заплащане на, на шофьорите и докъде е стигнало производството срещу Германия по този повод, е, е, започнато от комисията? Благодаря, госпожа Лукашевск. Благодаря, господин председател. Според мен няма нито един отрасъл от економиката, в който да не се нарушават е, нормите на, на, за условия на труд. Е, в определено трябва да се засили правоохранителната дейност, контрола. Господин Нилсън е съвсем прав. Значи няма достатъчно е, места за паркиране на, на камионите и, и, и тези, които ги има, е, не са оборудвани както трябва. Значи, вероятно, трябва да се приемат някакви норми за забрана на производството ли, на ползването ли на определени е, авто, видове автомобили. За, нали, за, за да не могат шофьорите да спят в кабините. После стои въпроса за услугите. Знам за какво става дума, знам какви са цените. И наистина, е, е, плетеницата, е, лабиринта от, от нормативни текстове е, е, е страхотен. Господин Пилар е, е, говори за политиката на доходите. Ниски били в някои страни. Но какво да правим? Ако имате полски, унгарски, български е, шофьор, който го наемат в Германия, в, в, в Холандия, в Франция и му плащат е, съвсем различно, нали, в сравнение с други от същото дружество, е, това също е конкуренция. Така че целият този сектор би трябвало да бъде огледан изцяло от европейско равнище. Благодаря, господин Нилсън. Благодаря, господин председател. Господин Пилат, вие направихте едно много е, категорично политическо изявление. Говорите за свободен пазар, който не може да бъде регулиран, защото ако бил регулиран, нямал да, да, да, да функционира. Какво да ви кажа, моето мнение е точно противното. Ако искаме да имаме либерална пазарна економика, градяща се на социалната отговорност, трябва да направим така, че пазарът да бъде регулиран. В противен случай той тъкмо няма да действа. И въпросът ми в хода на този дебат е, ние все повече и повече говорим за законодателството, да се регламентира това, да се е, регламентира онова. Е, отговорността на големите, на, знам ли, на, на Волво, на Икея, на големите товародатели. Вие как смятате? Смятате ли, че, че е добра идея? Наложената, наложената по-висока отговорност на товародателя. Да. Съжалявам, че е, не можах да присъствам на първата част от разискванията, но, но до сега това, което чух е много интересно. Е, баща ми, впрочем, беше е, е, шофьор. Е, е цял живот. И, и, и от тогава нещата определено са се подобрили. Е, качеството на, на автомобилите, безопасността по пътищата. Разбира се, в някои е, държави членки има още много и много е, какво да се направи. Но, все пак трябва да бъдем малко, по, малко по-внимателни как се изразяваме в хода на такива разисквания. Сега, малко се притеснявам, когато започнете да говорите за робството. Робството си е робство. Е, нека е, разговорът е, да се придържа в рамките на разума. Знаем, че законодателството не се прилага добре. Знаем, че има и държави членки, и търговски субекти, които, които нарушават действащо законодателство. И това вече е работа на комисията. Работа на, на държавите е, членки е, когато нарушението е, се извършва е, е, под тяхна юрисдикция. Така че става дума за спазване, а не за налагане на още и още е, норми. Ние, например, бяхме за това такива анклави, нали, ако щете, оградени пространства, които са и обезопасени, където спокойно може да се влезе, да се остави превозното средство, да се разтовари дори и така нататък. Така че разумни неща могат да бъдат направени, вместо да се е, говорят празни приказки. Сега какво? Значи аз съм шофьор, да кажем, от Латвия, е, е, шофирам в, в е, Германия спират ме и ми казват, о не, ти трябва да получаваш германска заплата. Добре де, ако съм обаче германски шофьор и, и карам в Латвия, където минималната заплата е далеч по-ниска, какво ще ми вземат половината от заплатата ли? Защото цялата тая работа е пълен фарс. Като говорим за субсидиарност, фактически ние, нали? нали ние решаваме какво да плащаме на шофьорите. Микрофонът. Опасявам се, че е, се налага да ви отнема думата, каза председателят. Ако ми позволите да, да кажа аз няколко думи. Първо, аз а, е, а, е, нямам никакви съмнения, че няма равнопоставеност между види транспорт. Знам, че няма равнопоставеност между поведението на, на различни е, е работодатели. Е, знам, че е достатъчно просто да преминете от един край до други край на Европа с автомобил, да видите разликите. Но въпросът тук за мен е такъв. Значи ли всичко това, че се нуждаем от регламент, от, от уредба нарочна, или просто имаме е, пред себе си едно неморално и, и фактически незаконно поведение, нали? говорим за социален дъмпинг, е, дали не сме свидетели на поредната вълна протекционистки настроения в Европа. Много неща могат да се променят. Има законодателство и на европейско, и на национално равнище и то трябва да се наложи. Може евентуално дори да стигнем до извода, че се налага някакъв, някакво допълнително законодателство. Но аз не бих приел тук да използваме правото, закона, за да разтурим единния пазар. И, честно казвам, последно, господин председател, като чун, че няколко стотин белгийски дружества фалират, да видим колко от превозвачите, превозвачите в Антверпен не са белгийци. Е, такива въпроси фактически потвърждават зла умисъл, ако ми позволите. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви за втория кръг разискванията. И бих искал да кажа, че след доклада на господин Парило, стана ясно, че един португалски шофьор, който превозва товар през Белгия, попада полето на действие на белгийското законодателство. Много неща се променили в различните отрасли, но според мен социалният аспект не е единствено важен. В крайна ще трябва да се направи необходимото, защото движението между два пункта да бъде безпрепятствено в Световната търговска организация никой не казва, например, че текстилът, е, внасен от третия свят, тук, в, в Европа, е, води до социален дъмпинг. Условията на труд, условията на живот, разбира се, трябва да бъдат подобрени. Ние казваме на, на шофьорите, е, да е, почиват е, в леглото си, да, да, да се грижат за, за личната си хагиена. Да, но къде са условията за това? Uh, uh, кратък въпрос имам, господин председател, към господин Пилър. Вие в е, изложението си е, казахте, че превозачите се нуждаят от единни, прости, разбираеми правила, които да действат навсякъде в Европа. Е, интересно ми е какво е да кажем вашето лично мнение. Дори смятате ли, че е възможна хармонизация в между 28-те, възоснова на действащите договорни клаузи на Съюза или пък преди пълната хармонизация се налага евентуално изменяне на договора, на, на, на договорните текстове на Съюза в частта им за транспорт. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, съвсем накратко, разбира се, е, в Европейския е, съюз е, имаме договор, регламенти, директиви, има, има право, е, щете, има законодателство, даващо определени гаранции, задаващо рамките на пазарната дейност. Е, тези неща не, не се поставят под въпрос. И сега се оказва, че някои държави членки се опитват да наложат правния си порядък на други. Казвате тук, че тези неща трябва да се уредят е, по, по законен, по законов път. Говорим, например, за защитата на минималната е, заплата. Но ако се въведе навсякъде еднакво заплащане в транспорта, това няма ли да задуши конкуренцията в транспорт? Е, и няма ли е, по този начин да бъдат доведени, да бъдат изтикани от пазара фактически някои превозвачи? За равното заплащане в Германия има е, минимална заплата. Е, и в дадена болница се плаща определена заплата, но медицинските сестри от Полша или от Латвия е, им се казва, вие ще получавате националната заплата. Това ще доведе до бунт. За това Германската минимална заплата се прилага за всички, без оглед на националност. И това е важен принцип. Въпросът е как това да се приложи. Преди 6 месеца имах разговори с полския министър на транспорта по тогава и обсъждахме въпроса за полските шофьори в Германия. <clears throat> За поляците чудесно, но за германските е, положението не е същото, защото е, ще има все по-малко работа за тях. Но какво вие ще правите след 3 години, когато не ви останат полски шофьори? Ще дойдат от България, от Румъния, от Белорусия и така нататък. Ето ви проблеми. Това се отнася не само за шофьорите, е, но защото става дума за избягване на данъци, за защото фирмите почтенски кутии са някъде си, те ще пътуват из цяла Европа, но къде ще плащат данъци? И това е данъчна измама. И с нея трябва да се борим. И сега поставихме редица въпроси и очакваме нетърпеливо отговорите. Имате обаче само 3 минути. Господин Парино, имате дума. Мерси, президент. Е, Съвсем накратко, господин председател социалният дъмпинг е, и уредбата на пазара. Да, е, нормите се нарушават, нарушават се непрекъснато. Но вземем един пример. Говорите за румънците. Двестима румънски шофьори по договор от Словакия вече две и половина години работят в Антверпен. Нормално ли е да им се плаща румънска заплата? Не. Това е незаконно, това е престъпление и е подсъдно. Законът е ясен. Има решение на Европейския съд от 15 март 2011 година. Ние друго не искаме. Да се приложи законът. Второ, какво да се прави на национално или на европейско равнище? Директивата е, е, за командироването на работници действа от 1996 година. Държа... Е, Европейската комисия поискала ли е обяснение от която и да било е, държава членка, че не спазва е, директивата в частта за транспорт? От 1996 година. Всички правила трябва да се прилагат. Рим едно. Ясно е. е регламента от 2008 година, Рим 1, е ясен, просто трябва да се прилага. Ако един шофьор от португалско предприятие работи от Германия е, по маршрути навсякъде из Европа, то германският закон е, се прилага, т.е. От, на, от началото на маршрута. И това е ясно казано. Никой не го спазва. Ние това очакваме от Европейската комисия. Ние нови правила не искаме. Малко повече хармонизация може, ако тя е възможна. Но ние сме да за свободата на движение на стоки, е, е, услуги и, и, и хора, но при спазване на правилата. Днес правилата не се спазват. 95% от социалния дъмпинг се осъществява от белгийски, френски, холандски, германски, италиански, испански предприятия. Това са предприятия, разкриващи е, дружества фантоми, така наречени почтенски котии в е, по-бедните страни. И парадоксът се състои в това, че румънци, поляци губят пари. И Румъния и Полша, държавите, губят немалко пари, защото не настояват за спазването на правилата. Понеже в края на краищата, ако се спазват правилата и социално-осигурителните и други плащания, дължими на бюджета, ще влизат в хазната на тези страни. Какво правим? Ние за шофьорите. Ние, ние по, поемаме е, една нелека задача да защитаваме интересите им, да, да, да ги защитаваме и в, и в съдилищата, Нали? Ние писахме даже е, едно послание на, на, на полското правителство, защитавайки човешкото достоинство на полските работници да бъдат третирани те като човешки същества, а не като животни, нали? 500 евро на месец. А и освен това, дневните пари, така наречените командировъчни, някои ги третират за трудово възнаграждение. Трябваше и това да доказваме. Благодаря. Сега ще дам обаче думата не на господин Маринеско, а на Михаил Нилсен. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Много емоции усещаме в залата. Казахте, че седмици и седмици шофьори остават в кабината, но знаят, например, че, например, поляци шофьори съвсем а, законно, съобразно и извършайки своите задачи, не могат да стигнат до Испания, да се върнат. Ами добре, да някъде трябва да спрати да почиват в Европа законосъобразно. Много такива примери има. Така че нека да не използваме такива думи като а, съвременно робство. Що се отнася до а, прилагане на нормите и точните данни, напълно съм съгласен с вас. Е, казахте, че по-нататък е, какво е положението в Бавария. Добре, може би трябва да се уточнат много въпроси. Може би няма нужда е, половин година да извършва транспортиране на товари само в Бавария. Но има изключително големи неясноти. Така че трябва наистина много внимателно да анализираме въпроса, за да не се увеличава проблема, на който ставаме свидетели. И наистина, що се отнася по-нататък до конкурентно способността. Много се спряхте на този въпрос. Добре, но компаниите, дружествата Фантом са незаконни. Ами моля ви се, като ги знаете, просто ги закрите, защото заради тях добрите момчета не могат да си свършат работата. Казах ви, 5 милиона са заетите в този сектор. Те зависят от сектора. Нека да направим нещо за тях. Добре, ако трябва да разгледаме някои от съществуващите разпоредби, да уточним някои текстове, добре, но не бива да а, унищожим услугите. Не бива да се върнем назад. Искаме ли да се върнем за периода преди 1992 година? В никакъв случай, предполагам, няма да се съгласите с това. Без споменат въпроса за нови решения. Съгласни сме. Не непременно трябва да има 28 различни предложения за решение на проблемите. Да, по места в държавите трябва да се спазват нормите, наистина, навсякъде, е, както бе казано, включително и в Дания. Това е само един пример – може би няма да мога да отговоря на всичко, но на последния въпрос искам да се спра по-конкретно. Минимална работна заплата. Струва ми се, че 22 са държавите членки, които имат такава. Ми няма нищо лошо в това. А, има нещо грешно обаче в начина по който Германия въведе тази минимална заплата и я наложи включително върху многомодалния транспорт, международния транспорт. Ето ние срещу това се борим. И ако 28 държави членки наложат подобни а, мерки, ние а, наистина ще се окажем в изключително затруднено положение. Така че, как бихме могли да, искаме Европа да остане конкурентоспособна с останалата част от света, ако поступим по този начин? Благодаря. Благодаря, господин Пилар. Напълно съм съгласен с Майкъл тук, що се отнася до дружествата фантоми. Ами направете нещо за тях, да не ни чакайте ние да правим нещо. Направете черен списък, все едно нещо направете. Директивата за командироване – да, това е нещо много интересно. Но тя бе създадена за строителството. Как може тази директива да се приложи на едни мобилни услуги като транспорта? Вие ще решите, разбира се. На хартия по един начин стоят нещата. Добре, но как на, а, а, реално, в реални условия да приложим тези норми? как е, можем наистина да наложим спазването на нормите. Ако има един е, шофьор, да речем пак е, полски, който отива в Германия, след това в Дания, след това в Швеция, след това в Финландия – той четири седмици е бил в различни страни. Е добре, къде е командирован? Аз не зная, но може би вие ще дадете отговор на този въпрос. По-нататък съществуващите норми дали са наистина и ясни. Нека отново да вземем 1072 и както знаете, има текст международен транспорт. Добре де, ама какво е международен транспорт? До каква степен е международен а, например, когато стане а, е, въпрос за, например, кълъвки на очила, а, е, как бих могъл да си ги получа? А, е, правилата трябва да бъдат много ясни. Много интересен въпрос също ми беше зададен по-нататък. Нека сега тук да си сменя функциите и ще отговоря в лично качество. Днес съществуват норми, е, е, е, различни норми съществуват. 10.72 от една страна, обаче, що се отнася до 92, е, е, текстовете са различни. Говорим за различни операции в този смисъл или различно тълкуване, като че ли не говорим един на друг или поне не се разбираме един на друг чрез тези текстове европейската система наистина се нуждае от допълнителни усилия. Що се отнася до нормите, да, те не се тълкуват по-настояще, може би по един начин, както вече казах. А, по, някой ми се обади, аз естествено не, не отговорих, но сега разбирам, че един камион е, е, е спрян в Южна Швеция, е, дошъл е по море, чуждестранен е шофьора. 96 км е пропътувал и а, сега а, а, полицейските органи казват, става въпрос на незагонен каботаж. И така, в крайна сметка, връщаме се на основното. Основното е свободата на предвижването. Това е изключително важно, но трябва да работим съвместно. Благодаря много. Благодаря на всички участници, на докладчиците и за оживената дискусия. С това приключваме тази точка от дневния ред. Още веднъж сърдечна благодарност към всички. Продължаваме нататък.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 Моля желаящите да продължат дискусията, да го сторят извън залата, защото трябва да продължим. Сега предстои обсъждане с госпожа Еврокомисарката Болт по въпроса на транспорта през, по предстоящата програма. Добре дошла след нас. Припомням, това е първото ни заседание с госпожа Болт след 2 декември миналата година, когато се видяхме за първи път с нея. Днешния обмен на мнения се е свързан е, е, протича в рамките на структурирания диалог между парламента и комисията заложен в нашето споразумение в началото на изготвянето на работната програма. Еврокомисаря трябва да говори пред нас. Сега говорим за програмата, която е, ще бъде представена през 2016 година. Разбира се, можете да питате и за програмата 2015 година. Днес ще ви дадем думата само за 5 до 10 минути. Моля ви, опитайте да бъдете кратка, за да имаме време за дебат, когато ще можете да направите пространни изказвания. Както виждате, интересът е голям, имате думата. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря за предоставената ми възможност да говоря пред вас по тези важни теми, които господин Крамер вече въведе. Трябва да кажем колко сме извършили, какво възнамеряваме, планираме да извършим и какво си представяме като вълнуваща част от нашата задача за 2016. Много са елементите, които по-настоящем, за съжаление, няма да мога да разгледам пред вас, но искам да посоча основното, което е най-важното според мен за развитието на стратегическите елементи, след което ще отговаря на конкретните ви въпроси тъй като няма да можете да получите тази съвхатна информация от уводните ми думи. Първо, позволете ми да подчертая нещо. Извинете ме, че този път ще чета. Между другото, не искам да чета обикновенно, но искам добре да използвам времето си, когато то е ограничено. Позволете ми да постъпя по този начин, да прочета предварително подготовен, подготовен, под, прощавайте, подготвената си реч. И така, първо, изпълнението на програмата за 2015 година. Бих желала да посоча, че само 4 месеца от 2015 са отминали. Комисията вече прие няколко значими инициативи в транспортния сектор. Мисля, че изключително важно е законодателното предложение за създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции, статистическата рамка за енергийния съюз и утре ще се приеме цифровия единен пазар, целият пакет от актове. Тези хоризонтални инициативи са не само значими, защото ще донесат своя принос за модернизация, декарбонизация и цивилизация на европейската економика, но освен това ще възможност да разискваме о предстоящите специфични мерки за транспорта. И затова се спираме на тях. И така, през тези минали месеци ние също така вложихме много усилия в изпълнение на съществуващата уредба. Приехме е, вторичното законодателство, например в областта на сигурността на попътищата, техническите стандарти и други. Изпълненията са основен приоритет е, на тези актове за комисията сега и в бъдеще. И сега, 2015 година, пакета е, актове в областта на авиацията. Уважаеми госпожи и господа, Имайки предвид флагманските инициативи 23 на брой от 2015 година, програмата бе представена като пакет. Авиационният сектор е под, поставен под голям натиск, обаче изключително важен за нашата економика и мисля, че всички споделяте тревогата ми относно международната конкуренция, свързаност, задръстванията, проблемите с претоварванията, развитието на технологията, дрон, дроновете, екологичните аспекти са измежно най-важните от тях. И сега искам да подчертая следното. Необходимо е всеобхватно да подходим по тези въпроси, защото в пакета ще се очертаят предизвикателствата и мерките, които се важат за подобряване способността на авиационния сектор и заедно с това ще предложим инициативи в областта на законодателството, както и ще се водят преговори за подписване на много важни споразумения в сектора. Комисията е, ще подготви окончателния списък с тези предложения. Все още се уточняват, но е, ще е, се работи с, разбира се, азиатските страни и Китай, сред други. В момента не съм в състояние да ви информирам с, относно конкретния списък, както казах, на тези законодателни е, проекти. Все още анализираме предложението си в тази област. Това, разбира се, зависи и от резултатите от е, обществените допитвания, които са в ход, ще приключат на 10 юни. И следва оценката на въздействието и констатациите, до които ще достигнем. Обаче, пакета трябва да включи ревизия на така наречения регламент за Европейската агенция за сигурност, като се разгледат новите проблеми. Също така ще обърна внимание на е, летателните системи безпилотни. А зная много добре коя е вашата докладчица, госпожа Фостер, господин Сасоли също работи в тази област и потвърждавам, че в сътрудничество ще продължим съвместната си работа. Преди да продължа нататък, искам да ви напомня, че в ход е допитване обществено, както вече ви казах. Много моля за вашето участие. Това е във връзка с авиационния пакет. Нашия график е, е ясен и бихме желали в четвъртото три месечия на годината да представим пакета е, авиационни актове. Продължаваме към е, е нормативната пригодност и съответните действия. Има 8 програми в тази връзка, свързани с транспорта, повече от една десета от целия брой за комисията. По този начин ние посочваме мой ангажимент и този на колегите ми за по-добро регламентиране, упростяване и намаляване на административното бреме. Прегледа на съществуващото законодателство вече е в ход. Ние ще докладваме по-късно по този въпрос тази година. Но Искам да само да кажа, че предварителните констатации сочат, че в някои области има какво да се желае за уточняване, усъвременяване и актуализиране на европейското законодателство. По този начин може да се стигне до нови законодателни предложения 2016-2017 година. Може би ще ви дам и някои примери. На първо място законодателството за безопасността на пътниците, е, е, превозвани е, с морски съдове, така че в крайна сметка да се намале, намали броя на происшествията. Това е нашата основна цел по море. На второ място комбиниран транспорт и съответната директива. Този законодателен акт е от изключително голямо значение, за да можем да постигнем нашата за промяна модална в транспорта във връзка с Бялата книга от 2011. По-нататък, безопасността в тунелите и директивата много важна по отношение на изграждане на инфраструктура и а, управление на безопасността. Други инициативи за 2015 година. Преди да преминем към подготовката на работната програма на комисията за 2016 година, позволете съвсем накратко да споделя с вас някои важни инициативи, по които ще работим тази година. На първо място европейския цел, цел свързана с намаляване на сериозните наранявания по пътищата и намаляване на фаталните случаи по пътищата. Отново ще работим в тясно сътрудничество с парламента. Надяваме се на вашата подкрепа в тази област. Втората част на тази година възнамеряваме да предложим приемането на законодателен проект за подобряване достъпа към а, данни, свързани с пътуванията, както обществени, така и частни това е много важно и във връзка с нашата цифрова дневна програма ще играе изключително роля за усъвременяване на услугите в областта на мобилността и новаторските развития в тази насока. По-нататъка всеобща стратегия за шума намаляване на шума. Изключително важен е, въпрос за железопътния транспорт. Освен това, е, да не забравяме и ревизията на Бялата книга от 2011 година. Трябва да видим кое работи, кое все още трябва да бъде довършено, за да можем наистина да се похвалим с една променена среда. В този контекст е, искам да подчертая, че приветствам доклада на господин Ван де Камп. Вече сме разисквали до някъде неговото съдържание и това е изключително важен доклад. През септември ще проведем конференция за обобщаване резултатите от нашите обществени допитвания по тази въпроси. Въпреки, че това не е директно свързано с нашата работна програма. Искам да кажа, че наскоро сме съгласни, с, проявихме решение, постигнахме с Западните Балкани през месец юли. Ще завършим подбора на 10 на ТНТ проекти така че в крайна сметка да можем да обявим поканите за участие. Надявам се, че ще можете да ги одобрите преди комисията да стигне до окончателно решение по този въпрос. И така, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи господа депутати, 2016 година работната ни програма и подготовката ни за нея. Ние все още сме на много ранен етап от подготовката си. Водят се вътрешни разисквания и очакваме и вашия принос относно съдържанието на програмата. Работим по конкретни нови инициативи. 2016. Основен приоритет ще бъде онова, което наричам пакета актове шосеен или сухопътен транспорт. Този транспорт е изключително важен, защото а, пазара все още не функционира адекватно, така че в хода на нашите анализи и на пригодността на законодателството стигнахме до констатации, че има какво да се изяснява и упрости. Необходимо е да има равнопоставеност за превозвачите, шофьорите, това е изключително важно и да, необходимо да се разгледа също така и капацитета на шосейните е, мрежи. Е, това е, е важен аспект, защото Енергийния съюз също и стратегията включва някои инициативи в областта на транспорта, които аз възнамерявам да включа в този пакет. По-нататък, що се отнася до законодателни и незаконодателни предложения? Ще се спра на три въпроса. Първо, ценообразуване в инфраструктурата необходимо е да разширим принципа замърсителя плаща. Трябва да се стремим към справедливи норми за ценообразуване при изграждането на инфраструктурите и е необходимо да се изградат платформи платформи за напълна е, междусистемна свързаност, която ще даде възможност да има по-низки разходи и да се добавят и доставяне на услуги, които ще бъдат от голямо значение за гражданите. Насъчаваме държавите членки да проявят доброволна инициатива за апробиране на системите, което много ще ни помогне. На второ място достъпа до пазара. Все още днес има твърде много бариери в нашия единен пазар за транспорт, например е, вътрешните услуги, е, автобусни, междуселски, междуградски автобуси, все още не са напълно отворени за конкуренцията свободна в е, някои държави членки. Също така, каботажните правила, приложими към а, а, транспорта, от изключително важен аспект, на който трябва да се обърне също внимание. Нашето намерение е да анализираме въпроса. На следващо място социалния аспект и аспекта свързан с безопасността. Това са сред моите приоритети. Съществуващите норми трябва да бъдат упростени, така че да бъдат приведени в изпълнение. Обучението, квалификациите. Това са много важни въпроси, които трябва да бъдат усъвършенствани и в тази насока ще очаквам с интерес вашето становище и мнение относно създаването на евентуално пътна агенция. А, не го предлагам в момента, разбира се, но ако бихте ме подкрепили, ако проявявате интерес по този въпрос, бихме могли да работим съвместно и да го включим в общия пакет актове. Социалния аспект и безопасността ще бъдат включени в разискванията по една социална конференция, която съвместно организираме с Социалната комисия и с комисар Тайсън на 4 юни ще се проведе тази конференция. Всички вие, разбира се, горещо сте поканени за участие и се надявам, че ще можем съвместно да анализираме, да дадем своя принос, включително посока отгоре надолу, а, при обсъждането на всички а, видове транспорт в тази светлина. И така, този а, пакет а, са основните ми приоритети за 2016 година, но трябва да продължим да работим и много други важни досиета, например във връзка с финансирането на транспорта. Два а, нови покани ще се отправят а, от а, механизма за свързване на Европа и а, по Кохизионния фонд фонд. Сезер също ще бъде ангажиран и е изключително важно наистина стратегическия фонд да бъде разходван целесъобразно. Имам предвид фонда за стратегически инвестиции. Редица са инициативите, в които искам да работим още, включително а, речни пътища, канали, и е, да се направи преразглеждане на директивата е, за информационна система на реките. 2016 година ще работим и по други инициативи, както и 2017. Преразглеждане на директивата за е, чисти енергоефективни е, моторни превозни е, средства в областта на транспорта и стратегията във връзка с ускоряване на декарбонизацията на транспортния сектор. След конференцията в Париж конференцията на страните 21 този декември. Ще планираме и още други международни форуми съвместно с ИКАО и Международната морска организация. В заключение, уважаеми господин председател, дами и господа, наистина истинска е, възможност ви се предоставя сега относно е, това е, какво е, Европейския парламент би желал комисията да постигне сред приоритетите си 2016 година. Инте, с интерес е, ще очаквам е, вашето мнение. Много е важно да знаем кое според вас ще бъде много важен аспект от бъдещата ни работа. Но накрая да не забравим и а, унези а, досиета, по които продължаваме да работим, трябва да приключим тези проекти, като например четвъртия пакет за а, железопътния транспорт, също така и а, актовете, които се предлагат за пристанищните услуги. Отново а, обръщам се към вас, надявам се, че а, ще ни подкрепите, на ваше разположение съм. Благодаря много за изказването. Днес сме малко под ограничени с времето. Имаме много желащи да се изкажат. Почваме с координаторите. Моля ви по за една минута, пък искаме да чуем отговорите. Ако <clears throat> въпросите са кратки, за което ви приканвам, е, и след това ще чуем отговорите. Господин Ван Декамп, благодаря господин председателю. Може би е по-разумно госпожа Булц да я поканим сутрин, а не в пет и половина след обед. Да си има предвид за друг път, ако обичате. Благодаря много за е, този амбициозен план. Желая ви на добър час и успех. Е, защото се притеснявах вече какво става с пакета за транспорта и очаквания регламент, но накрая чухме, че се работи по въпроса. Радвам се, че сте започнали с енергетиката, с единния пазар. Ние като представители на транспортния е, сектор участваме активно в интелигент интелигентните транспортни системи, новите енергоисточници, инвестициите, FC и така нататък. Известно ни е мнението на комисията за проектите ТЕН, те е, доста неща се движат и така витаят във въздуха е, и да не забравяме социалния аспект. Тук що приключихме една много емоционална дискусия по този въпрос. Накрая споменахте и агенцията за сухопътен транспорт. Не искам да се създава друга европейска бюрокрация може би господин Пеле ще може да помогне. Опитахме се всичко, за да организираме сутрешна среща с госпожа Болч, но това беше единствената възможност. Казахме си по-добре късно след обед днес, но а не след месец. Сега, Исмаеле, Чудесно времето е кратко. Добре е дошла, госпожо еврокомисар. Ще огранича въпроса си до следното. Е, има е, изследване по поръчка на Европейската комисия, в което четем е, че съществува моделът Pay to Fly. Е, младите пилоти първоначално заплащат е, около 60 000 евро, за да получат обучение този проблем е проблемен според мен. Този модел е проблематичен за мен. Вие какво мислите? И второ, в Германия има е, твърде много и обучени пилоти и в резултат на това след това мнозина от тях търсят работа и авиокомпаниите са в изгодна позиция, разбира се. И трето, в лекав конвениенс, как може една норвежка фирма да обявява седалище в Ирландия, да плаща там ниски данъци и да наема работници от далечния изток. Запозната ли сте? Какво мислите? Робърт Силе. Благодаря, господ, госпожо комисар, благодаря за информацията, за програмата, благодаря също за обещанията относно ам, а, обявяването на възможно да се кандидатства за, за кандидатстване за а, механизъм за свързане на Европа, а, ние о, не бива да се стряскате а, от нашата комисия. Ние само го обсъждахме въпроса за социалния дъмпинг. Много сложен проблем ние не подкрепяме идеята за агенция за сухопътен транспорт, защото каква ще е работата й? В ЖП транспорта знаем, но ако тя ще следи за социалните условия, за каботажния пазар, моля ви, обяснете какво очаквате като основни функции и за ави... въздухоплаването, понеже колегата Исмаил зададе въпрос да допълня. Смятате ли, че в ави... авиацията също ставаме свидетели на социален дъмпинг, както в посочения пример? Сега Гезинде Майснер, благодаря, поддавам пълна подкрепа за ИКЕО и АЕО наистина трябва да се търси глобално решение за емисиите. Това е най-доброто. Второ, е, дигитализация на единния пазар. Да, чрез ЦЕФ може да се финансира агенцията за сухопътен транспорт. Не, не смятам, че трябва да харчим още пари за нова агенция. До сега е, сухопътният транспорт е, също е обслужвана до сегашните агенции. Нашата политическа агенция, нашата политическа група казва не. За авиацията искам да попитам Гибралтар. Не може ли да, понеже говорихте за връзките, за конективите, е, попитам се какво можем да направим за е, европейското небе, едино европейско небе и за по-добро на пътниците. Карима, благодаря госпожо е, еврокомисар. Винаги с радост е добре дошла при нас. Първия ми кратък въпрос. Вие наистина само преди няколко месеца обявихте на това, което ще се прави до 2021 година. Но и в хода на преговорите по въпросите на климата, това е това е изключително важен въпрос. Дали комисията е, ще работи по този въпрос? И третия ми въпрос Както знаете, френското правителство е решило да преустанови всякакви инвестиции по Атлантическия ЖП маршрут, така наречен Атлантически коридор, което ще има сериозни последствия, особено е, е, в определени области ще поддържа. Говорите ли с френското правителство по този въпрос и освен това какво ще кажете за румънското правителство, което се е кани да закрие 40% от националната е, ЖП мрежа? Как, е, е, как смятате, че това трябва да се отрази в законодателството на европейско ниво? Благодаря. Благодаря, казва и председателят Петър Лундгрен има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, нямаме време. Е, да говорим за по-малко пътни път ПТП. Това е много важен въпрос, както и социалният дъмпинг, така че е, шофьорите да не са принудени да пътуват по 24 часа. Мисля, че в този бранш. Мнозина въобще не знаят какво стават е, а, тук. Те дни има хора, които работят за 300 евро на месец. Е, цялата е, тази работа е крайно неприятна. Сега правилата за каботаж е, въжат, но много от тези правила са обект на злоупотреба. Всъщност става дума за това ние да настояваме за спазване на правилата. И още нещо. Разговарял съм с шпедитори от Швеция и Италия. Те ми казват, че европейските системи за контрол, както например тази за плащане на магистрална такса в Германия, дават възможност за контрол. Това ни дава възможност да постигнем по-добри резултати. Клаудия Тападел има думата сега. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар. Много се радвах да чуя вашите предложения за 2016 година. Радвам се също така, че можем да говорим за пакет посветен на пътищата. Е, Трябвам ни по-гъвкаво законодателство в този въпрос. За агенцията не се отхвърляме априори. Може би това ни дава възможност, например, да обхванем различните социални аспекти в, пътния, в сухопътния транспорт. Казвам го, защото съм докладчик Сянка по Бялата книга стига за транспорта и съм работила по този въпрос. Понеже се спомена румънското правителство, моята родна страна, би било добре е, първо да четем, после да говорим. Правителството няма никакво намерение да съкръщава ЖП инфраструктурата и тъй като имаме мастер план в областта на транспорта, който е консултиран с Европейската комисия и с на техническа помощ. Моля, госпожо Европомисар, да потвърдите тази факт. И благодаря сега Мария Капини. Благодаря, господин председател, госпожо Еврокомисар. Трябва да кажа, че вие сте сред еврокомисарите, с която свързвам големи надежди, големи очаквания и а, голямо доверие. Говорите за а, добро приложение на законите. Има много въпроси. А, премахване на бариерите и достъп до свободен пазар. А, искам да чуя кои са според вас пречките. Из, а, изпратих ви писмен въпрос, а, но отговор не ме удовлетвори. А, е, нека чуем за бариерите на този пазар. Сега Беата Лукашевска. Благодаря, госпожо евро, господин председателю, госпожо еврокомисар, засегнахте въпроса за администрацията, административното бреме и въпроса за евентуалното ограничаване. Ето какво искам да попитам. Какво ще кажете за минималната работна заплата, въведена в Германия? Защото, естествено, това може да доведе до повече бюрокрация. И за пакета за сухопътния транспорт. Да, на какви оценки и анализи се гради той? Смятате ли, че съществуващите разпоредби законодателство е, например, за командините оврите работници и така нататък, не действат и това налага нов пакет и респективно нови консултации. Председателят, благодаря, благодаря е, и за спазването на времето. Дитър Кох има думата. Госпожо Еврокомисар, тази заран говорихме е, за многомодална система за билети и се зададоха много въпроси във връзка с правата на пътуващите, защото този въпрос е уреден за отделните видове транспорт, но не е комбинирано. Ще правите ли нещо? И по цифровата програма е, е, как смятате, че цифровата програма ще се отрази в, върху транспортната сфера? Мариан Маринеско има думата. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар. сказахте нещо за водните пътища. Нещо за Дунав и Рейн смятате ли да направите? за да се използва наистина възможностите за транспорт на този воден път. Говорихте за правилата, пазарните правила в транспорта. Ние имаме правилата на единния пазар, нека да ги прилагаме. И затова искам да попитам какво става е, с въпроса за минималната заплата в Германия. Е, и освен това, други ден има избори във Великобритания. Може би след това ще се нуждаете от повече усилия е, в областта на въздухоплаването. Благодаря. Масимилиано Салини има думата. Добър ден, госпожо еврокомисар. Здравейте всички. искам да кажа две неща първо, вътрешното корабоплаване. Доколко други пътища могат да се използват по-широко, като водни пътища, като Дунав и Рейн и така нататък. Има и други водни пътища, които се могат да бъдат подкрепени. Е, в миналото се говореше за данъчни облегчения. Моята страна дава интересни примери. Е, втория ми кратък въпрос към вас е Сухопътният транспорт стана дума за повече концесии. До Разбира се, пазарът и е, Генерална дирекция пазари и Генерална дирекция конкурентоспособност трябва първо да си изяснят, защото средствата за това се предоставят за транспортни пътища, които се нуждаят от е, подкрепа тези инвестиции са необходими. Какво ще кажете вие по този въпрос? Петър Фондален. Няма го или е тука? Благодаря, господин председателю, госпожо еврокомисар. Накратко искам да кажа нещо във връзка с обещания от това законодателен пакет. Още миналия мандат пледирах за такъв пакет. Особено искам да знам какво ще направите за социалния дъмпинг, защото така както сега се извършват измами с товарните автомобили, нещата са просто скандални. И освен това, как ще приложите на практика тези законни, законодателни разпоредби. Това, са е национал, това е национална компетентност. И агенцията, за която говорите, това добре, но това не означава ли още бюрокрация? Има и гласове против е, да не, да не тръгваме по пътя на агенциите. Очакват ни проблеми. Благодаря. Следващо, следващи изказващ се благодаря. От самото начало искам да кажа, че не трябва да чакаме да станат сериозни происшествия, за да действаме, защото катастрофата с German Wings показва, че има а, празноти в сигурността. Е, пред какво ли не се говори за преглед на данните и все пак явно нещата не са достатъчно добре уредени. Те може би трябва да помислим е, за по-голяма сигурност на пасажирите във въздушния и водния транспорт с, госпожо Еврокомисар, следващо изказване. Поздравявам ви за амбициозната програма въпрос за правата на пътниците в въздухоплаването. Как ще се справите с съвета? Аз съм докладчик и съм силно притеснен от този блокаж в съвета. Това е първия ми коментар. И второ, аз ще подкрепя идеята за агенция за сухопътна, сухопътен транспорт. Не се нуждаем от още бюрокрация, но трябва честно да си кажем, но ця, че цялото това законодателство и екологично, и социално, и инфраструктурно, економическо е, трябва да се обедини в едни ръце. Иначе благодаря. Джеки Фостер има думата. Всички ще получат думата. Моля, не се оплаквайте, особено когато колегите пред вас говорят. Джеки Фостер, имате думата. Не, не, не става въпрос за това, господин председател, аз просто получих, аз просто посочих е, е, чии рете, недоразумение. Така ли, че, госпожо комисар, <clears throat> няколко неща. Добре би било да получим, доколкото е възможно, допълнителна информация за изменението и допълнението на регламента за агенцията. Е, няма да ви занимавам с безпилотните. Е, доста пообсъждахме е, тази сутрин. Що се отнася до пътния транспорт, е, аз определено съм против идеята за агенция. Имаме достатъчно проблеми с вече съществуващите агенции. Доброто междудържавно сътрудничество е нещо далеч по-добро. И е, няколко думи за целият пакет за безопасно, безопасността на движението по пътищата. Трябва да, да бъдем особено предпазливи. Е, много е голям пакетът. Има действащо законодателство и някои неща може би просто не се изпълняват. Не, не бива да трупаме нови неизпълними неща върху неизпълнените. За корабоплаването. Трябва да видим е, какво прави Световната морска организация в това отношение. И най-сетне, господин председател, в помощ на колегата Исмайл. някъде 70-80 хиляди лири стерлинги струва лицензирането на един пилот. И не би трябвало да коментираме случая с германски криле, докато не е приключило разследването. Да чуем сега отговорите. Не, всъщност. Следващ въпрос. Благодаря ви, госпожо комисар, че ни запознахте с работа си програма. Да, въпросът за, за жертвите по пътищата, е, е, е, за, за пострадалите и ранените. Много, много сериозен проблем и наистина трябва да се води такъв показател и да, и да се е, задават е, цели. За въздухоплаването. Наистина трябва да се придвижим напред по отношение на правата на пътниците. Нали, европейско небе определено ще реши въпроса за конкуренцията е изключително важно. Е, и също така в тази връзка диалога с страните от залива и т.е. техните авиопревозвачи и азиатските, понеже сегашната конкуренция поражда е, сериозна загриженост. Не бива да си затваряме очите. Въздушният транспорт е от световно значение и на световно ниво. Трябва да се разглежда. Благодаря. Следващият въпрос. Благодаря ви, госпожа комисар, благодаря ви за това, че се отзовете на поканата ни. Три въпроса. Първо за каботажа. Много се радвам, че е, съобщихте намеренията си от 16-та година нататък да се направи нещо. Вероятно бихте могла да ни запознаете малко по-подробно с евентуалните мерки. Понеже явно самостоятелно държавите членки не, не си вършат особено добре контролната работа. И после въпросът за таксите, за пътните такси. Не знам дали не би могъл да бъде разгледан и той, тъй като е, много варират те между държавите членки и това затруднява превозвачите. И най-сетне въпроса за безопасността на въздухоплаването по, по последните трагични случаи особено изостриха вниманието към условията на труд на летателния състав. Не е ли уместно да се ведат някакви общи минимални правила? Три конкретни въпроса по-нататък. Първо, в четвъртия пакет за железопътния транспорт има клауза за реципрочност. Как смятате? Добре ли би било да, да се наложи такава реципрочност, преди това, че някои затварят пазара си за конкуренцията, други страдат от това, доколкото са го отворили. Ам, какво ще каже по-нататък комисията? Е, за забраната шофьорите на, на камиони да почиват е, в кабините си. И после какво става с е, общите платформи? До кога ще, ще ни се говори за сенчестата економика? Има фактически все още такива, които се обогатяват на гърба на честните стопански субекти и дънакоплаци. Благодаря, понеже е, ще говорим е, за различните видове транспорта. Е, искам да обърна внимание, че е, има допълнителни такси за железопътния транспорт, докато няма такси, например, в а, е, же, а, е, сухопътния транспорт. Мислите ли да направите нещо? Втори въпрос. Много е важно за водните транспорта въпроса за шума. Швейцарците обявяват, че от 2020 година ще забранят шумните вагони. Виждате ли възможност това да се реши в европейски мащаб, защото товарният транспорт е над 50%, 50% трансграничен. А ако обявите такова, такава забрана, ще бъде добре. Аз мисля бях последния с въпросите. Сега ще ви дам думата за отговор. 28, uh, въпроса, 29. Някои от тях се повтарят, но ще се опитам да бъда максимално изчерпател. Uh, uh, first, um, I would like to address the challenge of... Първо, голямото предизвикателство на въздушния транспорт. Като цяло след това ще видим за Гибралтар и някои, някои други свързани въпроси. Първо трябва да кажа, че е доста сериозно предизвикателство гибралтарският въпрос и наистина цялата работа по въздушния транспорт се забавя. Надявам се скоро да приключат избирателните процеси. Е, значи, тук не става въпрос само за британските парламентарни избори. Явно ще трябва да се изчакат и изборите в Испания. И може да си представите, че това не ме радва, особено, особено като знаем в колко тежко положение се намира въздухоплаването като цяло. По всички елементи на конкурентоспособността и трябва да се реагира бързо. Имаме готовност за няколко акта вече да ги предложим, както споменахте, и готвим целият този авиационен пакет за разрешаване на, на всички основни въпроси за безопасността, за въведенията, за конкурентоспособността и някои други неща. Обаче, ако не получим потвърждение, Ако, ако не получим мандат от съвета, мисля, че сте наясно. Независимо от това колко писма е, е, пишем, е, ако съветът не ми възложи да започна преговори, не мога. А съветът ми казва, не, мога, не можем да ви дадем мандат, предвид неразрешения политически въпрос. От там нататък аз съм безсилна. Аз мога да, споделя, да, да споделям с вас обезсърчението, което изпитвате и вие. Повдигаме го въпроса на максимално високото политическо равнище, умоляваме всички да, да, да, да, да побързат. Та, та, какво мога друго да направя, освен да се извиня? Аз съм комисар, добре, но в случая съм безсилна. Та ви призовавам, нали, помогнете ми. Помогнете ми, упражнявайте натиск в, в страните си, и вече стига да се постигне някакъв политически консенсус, ние ще свършим своето. И за Украина е, имахме намерение да подпишем спогодба с Украина за въздухоплаването. Сериозен политически ефект, е, обаче не получихме мандат. И има и други, нали? но не, не, нека да не губим време искам само нали, да, да обърна вниманието ви. Е, има някои въпроси, по които не можем да постигнем напредък, докато не бъдат преодолени политическите пречки. Що се отнася до германски хриле, е, съгласна съм. Разбира се, сказаното трябва да изчакаме официалните резултати от е, разследването и след това ще можем да предприемем някакви действия. Но мога да, да ви информирам, че от утре започва да работи в ЕАСА, в Агенцията за въздухоплаването, специална работна група с мандат да докладва след приключването на разследването. 7 май е крайният срок за разследването. Това ще бъде значима седмица. Така че ще, ще създадем работна група, ще излезе тя с доклада си и аз естествено ще ви държа в течение. Така, за, за правата на е, въздушните пасажери споделям е, вашето безпокойство отново. Съвета трябва да си свърши работата. Не, че се оправдавам, но, но това е някакси непреодолима стена, пред която сме застанали. В същото време И ние се стремим към, към някакъв баланс между интересите на отрасъла и интересите на пасажирите. И това е постоянна задача. Е, ние е, сме готови да се вслушаме всички, които са заинтересовани, които са загрижени за интересите на, на пътуващите. Що се отнася до водните пътища, просто ще кажа това, което вече ви казах в началото. Първо, насочваме вниманието си към изпълнението на, на наследеното нали, на, от мен, на, на актовете, които са приети. Е, в същото време знаете, че по свързана Европа имаме определено финансово обезпечаване за вътрешните водни пътища и, и ще се освоят парите по ТНТ. За връзката до Нафраин, колегата от Румъния добре знае, че това също е до някъде политизиран въпрос. Работим с всички. За първ път имам някои положителни признаци – да видим. На последната среща в Рига бях доста окоръжена. Да се надяваме, че наистина ще се получи нещо добро. Но това е част от един много важен коридор. И пълна, осъществяването на пълната връзка между Рейн и Дунав и а, фактически изграждането на, на коридора по, до, от край до край по воден път. въпроса за минималната заплата, специално в Германия. Съвсем накратко, разбирате, че все още не е взето окончателно решение, но скоро ще имаме решение. Това мога да ви кажа и веднага ще ви осведомя. Но, нали, моля да проявите разбиране. На този етап не мога да кажа повече. социалната защита в пътния транспорт има такава уредба и социална и пазарна. Просто тя трябва да се разбира и прилага и прилагането и да се съблюдава с добър резултат. Ние е, сме поискали от много държави членки да, да изготвят нали, едно общо разбиране, общо тълкуване на правилата. Аз съм го казала. Е, едно от големите предизвикателства е налагането на правилата, които вече сте приели, които вече са факт. Аз съм е, изумена всъщност е, колко много от действащите регламенти не се вземат на сериозно или, или се прилагат от части. Сега, разбира се, както знаете, симптомите на, на е, социалната несправедливост се ширят. Е, има различни е, модели на организация на стопанската дейност, различни тълкувания на действащата уредба. Ето затова през месец юни ще проведем тази конференция, която сме насрочили за, за социалната политика в транспорта. И ще видим дали не, не е необходимо да, във, да въведем допълнителни норми. Но, но колкото повече се вглеждаме в действащата уредба, толкова повече се убеждаваме, че тя ще стигне. Стига да се приложи. Така сега, като сме вече в областта на пътния транспорт, накратко за достъпа до пазара. Има все още сериозни е, пречки, особено в автобусните превози. Ще съставим списък е, в хода на допитването. Е, сега да спомена, започваме допитване по пътния пакет в началото на месец юли и ще опишем всички прегради, всички проблеми е, за достъпа до пазара и ще ги включим в е, пакета. Така че е, и вие предайте на, на местните асоциации, на, на отрасловите, браншовите организации да се включат активно в допитването. Казвате, къде са? Повечето пречки са по границите. Нали, в крайна краща аз отговарям за транспорта, който е основният двигател на един европейски пазар. И виждам а, неизброими предизвикателства, свързани с, с специфична национална политика – и някак си не особена привързаност към европейското, към европейските ценности. Ние, разбира се, не можем да принуждаваме, ще, ще убеждаваме. Е, транспортът определено е така, пробен камък на европейската интеграция. Цифровата стратегия е един от е, много важните елементи е за, за достъпа до данните, обществени и частни, лични. Утре колегиума, да се надяваме, ще приеме документа е, за цифровизацията и след това за всички видове транспорт ще конкретизираме е, цифровизацията. Знаете, аз възнамерявам да се изгради единен цифров слой на отрасала – с привличане на малки и средни предприятия, с създаване на нови работни места, нали, в услугите, в програмното осигуряване. И аз наистина се надявам държавите членки да откликнат. Има разногласия. Знам за, за темповете на развитие, но имайки предвид съществената роля на транспорта за общото економическо благосъстояние на континента, аз смятам, че е, наистина ще, ще срещнем разбиране. Е, фонда за стратегически инвестиции, ЕФСИ, разбира се, аз е, категорично подкрепям пакета. Сигурна съм, че ще се намери компромис между двете институции. Мисля, че тристранните разговори към края на тази седмица ще дадат значим резултат. Та да се изяснят е, инвестиционните приоритети. Транспорта е необходимо за услугите с добавена стойност, за альтернативни е, решения, за диверсификация, някои отношения и за инфраструктурата. Знаете, само да, да ви напомня, анализът сочи, че се нуждаем от 1,3 е, трилиона евро в транспорт. Сега имаме 26 милиарда. Еми, да се надяваме, че ще дойдат още по стратегическия план. И, и за напред ще търсим и търсим нови възможности. Наистина невероятно големи са финансовите потребности на транспортния отрасъл, за да се повиши конкурентоспособността на Европа. Така, още 3 минути. Блаблакар, става въпрос за пак за альтернативна форма на организация на таксиметровия транспорт, но, но не само в транспорта, знаете, в, в други а, сфери на, на стопанска дейност възникват такива а, мрежови а, схеми. Сега, Агенцията за безопасност е, на движението по пътищата. Готова съм да, да разгледам всички ваши идеи. Има лица отношения, в които агенцията би могла да свърши работа, ако се създаде такава. Е, разбира се, трябва да се подходи внимателно. Аз първо трябва да чуя вашето категорично послание. Е, знаете, аз още в началото казах, нека да работим заедно по това, по което можем да се съгласим, което може да мине, да не прахосваме усилия за това, което е безнадежно. И вече, където имам възможности за укрепване на националните е, контролни механизми, понеже очевидно е, е на лице потребност, от това е, ние ще, ще помогнем, но, но ли, както ви казах, нищо не е решено. Все още, специално за, за една агенция. Така имаше въпроси за е, въглеродните емисии, за предстоящата конференция на е, 21 в Париж. Има малко така по положително отношение. Вече в, в рамките на ИКАО и на Международната е, морска организация, и тези неща ги, ги решаваме на световно равнище, в Париж, е, КОП-21, е, транспортът ще присъства определено. Знаете, това е един от основните ми приоритети за, за декарбонизацията на транспорта, наред с цифровизацията. Работим тясно сътрудничество с отрасъла в по-настоящем, за да видим как в амбициозните планове да се, да се интегрира развитието на самия отрасъл, там където той реализира определен напредък. Европа в това отношение е водеща. Става въпрос за най-модерните технологични решения, нискоемисионни двигатели и така нататък. И, и, и времето ми приключи, нали? Една минута. А, една минута ми давате. Още е, няколко въпроса бяха зададени за нетипичните е, условия на, на наемане е, на работа, особено в е, авиацията. И беше споменат така наречения норвежки модел. А, нашето послание е категорично. Не може е, да се правят компромиси с безопасността. Независимо каква е организацията на трудовоправните отношения или на, или на, на пазарните отношения, нали, ние не можем да забраним всичко, разбира се, но е, трябва да държим е, за безопасността. Трябва да ви кажа, колкото повече мисля по тези въпроси, за тези нови модели на стопанска дейност, толкова повече стигам до убеждението, че фактически Европа е, Европа е, е, спомага. Какво да ви кажа? нека, да не го крием. Нашите, нашите пилоти се наемат на работа при онези, които подронват постиженията на отрасъла в Европа. И сега ще говорим, нали, привлекли сме и двете страни. Нали, има, има представители на тези нови модели, така да се каже. Те ще споделят своя опит. Ще видим а, е, и противната страна, разбира се. Значи, е, предстои една много интересна, динамична година. Малко съм а, разтревожена от това, че всички ми казвате тук, че плана е особено амбициозен. Сигурно вие сте по-осведомени от мен но така или иначе ви моля да окажете подкрепа на, на моите конструктивни идеи. Аз без вас не бих могла. А, а, транспортът а, трябва да стане по-конкурентоспособен, трябва да бъде предизвикан, така да се каже, да се усъвършенства, за да гарантираме благодействието на економиката в дългосрочен план. Мисля, че получихме отговор на всички въпроси. Благодаря за направената презентация и за отговорите на въпросите. Ако са останали други въпроси, винаги можем да ви ги отправим писменно. Благодаря. Специално благодаря на преводачите за това, че се съгласиха да ни помогнат. Благодаря на всички и приятна вечер.